So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Tag und Добър ден, госпожи и господа. Поздравявам ви в началото на това заседание на нашата комисия. Преминавам след тези поздрави към точка първа Ще отложим обсъждането на нашето е, посещение в е, агенцията в Лондон, тъй като днес няма да можем да обсъдим с колегите е, тази тема. А също времено темата опасни химикали с Тан Йоргенсен е предвидена за 17 часа. Дани Йоргенсен едва в 17 е, ще бъде тук. И така, е, ако се получи е, пауза между двете точки, ще направим почивка. Преминавам към точка втора. Всички вие най-вероятно вече сте разбрали, че са публикувани данни за емисиите на CO2 през изминалата година. Рекордна е цифрата. За съжаление, много лоша новина. 6% повече газове, които провокират климатични изменения, това естествено ще се отрази и на текста на нашата резолюция, която е, следващата седмица ще бъде приета в Страсбург. Още не сме стигнали до срещата на върха в нашата сфера, тъй като е, кризата на еврото бе в центъра на вниманието. Същевременно обаче сроковете е, наближават през тази е, през това десетилетие приключват е, сроковете във връзка с изкопаемите горива и други така че, е, що се отнася до свещата в Дърбан, е, ние всъщност няма да обсъждаме конкретни неща, предварително ще, ще трябва да решим нещата. Трета точка – одобрение на протоколите от заседанията от 13-14 юли, 12 септември, 26 септември, 3-5 октомври. Ако до края на заседанието не постъпят някакви предложения или забележки, ще смятаме, че протоколите се приемат. И така, преминаваме към следващата точка. Нека да поздравим сред нас е, госпожа Катрин Жеслен Ланел, изпълнителен директор на Европейския орган за безопасност на храните в Парма. Госпожо Жеслен Ламнел, винаги се радваме, когато сте наш гост в тази комисия. Европейският орган за безопасност на храните е изключително важен за нас. Темата понякога е доста противоречива, но е, при всички положения е, винаги е актуална. Предвидели сме размяна на мнения с вас, нашите членове, членовете на комисията по със сигурност ще имат доста въпроси към вас, но първо ви давам думата за встъпление. Благодаря ви, господин председател, почитаеми депутати в Европейския парламент. Много се радвам да имам отново тази възможност, както и всяка година, да се обърна към Европейския парламент. Вашата подкрепа за нашата дейност в защита на европейските граждани е от жизненно важно значение и ние сме ви много благодарни. През цялата година ние се консултирахме с вас по ключовите въпроси. Много сме ви благодарни за ваш интерес към нашата дейност. Бих искала да ви благодаря за вашия интерес към основните теми, на които сега ще се спра. Това са епизодиите и също така химикалите в храната и храненето. Избухването на заразявания с бактерията Еколи в Германия и Франция посочи колко е важно да се борим срещу зоонотичните микроорганизми. Резултатите от заболяването бяха трагични. Над 50 души починах от заболяването, хиляди бяха болни и стотици бяха оставени с трайни увреждания епизоотиите се прехвърлят от животните към хората и това са едни от най-разпространените микроорганизми в Европа, които се пренасят чрез хранителни продукти. Те са сериозна заплаха. В Европейския съюз всяка година се съобщава за 320 хиляди души, които са се разболели в резултат от тези микроорганизми признавайки значението на този проблем за общественото здраве, миналия месец госпожа Род Берент беше председател на семинар, който беше проведен тук в парламента. Семинарът беше организиран съвместно с Европейската комисия и с Европейския център за предотвратяване на заболяванията и борба срещу тях. И беше много успешен. Намаляването на половина на случаите на заболявания на хора от салмонелоза в Европейския съюз през 5 годишния период до 2009 година е нещо, с което се гордеем, особено светлината на тенденциите в целия свят. Дейността на ОБХ беше решаваща за постигането на това и ние сме готови да продължаваме да работим по европейски и национални програми. Популациите от е, животни в е, Европа, животни отглеждани за хранителни цели, са основен източник на епизоотии. За това ние получихме мандат от комисията през 2010 година да предоставяме научна основа за модернизирането на инспекцията на месо в Европа. Ние публикувахме първото становище по свинете и посочихме кои са основните рискове от поява на салмонела. Становището също така формулира редица препоръки и също така предложи да се въведе рамка за осигуряване безопасността на свинското трупно месо. Към средата на 2013 година ние ще публикуваме 6 становища и те ще бъдат решаващо значение при борба с биологическите и химическите замърсители в Европейската верига за снабдяване с месо. Както вие знаете, скорошните избухвания на заболявания с бактерията и е. холи представляваха още един пример за това колко е важна подготовката за кризи. Откакто кризата започна през май-юни, ние издадохме 6 специални спешни становища или доклада. Освен това, по искане на комисията и германските компетентни органи, ние предоставихме техническа помощ при установяването на източниците на заразяването. След това, когато заболяванията бяха установени във Франция, ние координирахме дейността на работната група, която съобщаваше за възможната връзка между тези заболявания и семена, които бяха импортирани и внесени, извинете, Германия от Египет. Тази дейност е- беше много важна за предотвратяване на подобни заболявания в бъдеще. При решаването на кризата, инвестицията, която беше направила агенцията през годините с вашата помощ при анализиране на датите и мониторинг, статистически данни, установяване на рисковете, позволи Европа да реагира ефективно. Що се отнася до комуникация в рискови ситуации, ние в момента финализираме нашите насоки, които ще позволят да има повече последователност при подходите свързани с съобщаване и предоставяне на информация за рискови ситуации. В съответствие с тематичния подход, който се описва в нашата, съобщ... в нашата стратегия за комуникацията, нашият сайт включва цялата ни дейност по зоонозите. Що се отнася до химикалите в хранителните продукти, Евробарометр посочва, че обществеността смята, че рискът е много голям. За това ние започнахме годишно събиране на резултатите за присъствие на замърсители от държавите членки. Това включва остатъци от ветеринарни лекарства, устойчиви органични замърсители, такива като диоксини и полихлорирани бифенили, а също така остатъци от пестициди. Също така работим върху такива замърсители, като тежки метали, афлатоксини, а също така фурани, акриламиди. За да повишим надежността на нашите данни, ние работим в основа на подхода, известен като проучване на цялостния начин на хранене в съответствие с СЗО и ФАО. Тези проучвания оценяват нивото на хранителните или замърсяващите вещества в хранителните продукти. В съответствие с законодателството, прието през 2008 година, държавите членки всяка година извършват мониторинг на остатъци от пестициди и съобщават за резултатите на Европейската комисия на нашия орган. Утре ние ще публикуваме третия годишен доклад за остатъците от пестициди. Той ще представи преглед на тези остатъци, установени в храната в Европейския съюз през 2009. Заключенията са насърчаващите, показват, че съответствието продължава да се увеличава. Остатъците от 834 пестицида бяха в рамките на препоръчаните граници в почти 98% от общо 68 000 проби. Доклад също показва, че 61% от пробите не показаха присъствие на остатъци от пестициди, а редица проби, които показваха увеличаване над максимално допустимите граници, падна от 4,4% до 1,4% в сравнение с 2006. От гледна точка на хранителната стойност и от оцен... гледна точка на оценка на риска, е абсолютно отрешаващо значение е да се знае какво ядат европейските граждани и какъв е състава на хранителните продукти, които те консумират. През последните години видяхме значително подобряване в точността на данните, които се предоставят на нашия орган. Тази година ЕОБХ финализира дейността си по всеобхватната база данни за потреблението на храна в Европа. Тя съдържа подробна информация за всекидневното хранене на почти 70 000 души в цяла Европа, като информацията се получава от 22 държави членки и се събира от 32 организации, проучващи хранителните навици на населението сърдечно-съдовите заболявания, раковите заболявания, диабета и хроничните заболявания на дихателните пътища, основните незаразни болести, съвместно отговарят за 60% от смъртните случаи в цял свят. Тези заболявания са свързани с нездравословно хранене, липса на физическа дейност и други фактори, свързани с начин на живот. Тук в Европа Времето е изключително високо в съответствие с последните статистическите данни. Една от основните мерки за превенция е предоставена информация и обучение за здравословния начин на живот и здравословното хранене. Ние смятаме, че приемането на референтни стойности, свързани с храните, ще позволи на лицата, определящи политиката, да разработват необходимата политика. През юли ние публикувахме последната поредица от е, оценката на изявленията за това как влияят продуктите върху здравето, направени от производителите на храни. Нашата експертна комисия направи оценка на почти 3000 такива изявления от 2008 година, за да се определи дали те отговарят на научните данни. Това становище ще се използва от Европейската комисия и държавите членки, за да се решава дали изявленията за въздействието на продуктите върху здравето може да бъде разрешено при етикетирането или кламата. Това е много важна дейност за европейските потребители, тъй като по този начин те правят информиран избор. Това също така ще позволи на отрасъла да насочи бъдещата си дейност по подходящ начин, включително и сферата на научно-изследователската и инновационната дейност. Както преди една година съобщих пред тази комисия, друг важен въпрос за нас е оценка на регулираните продукти, такива като добавките към храните и фуражите, упаковките, есенциите, които се използват в хранителните продукти, пестицидите и ГМО. Тези предварителни проучвания преди пускането на продукта на пазара са от решаващо значение за защитата на потребителите, работещите в отрасли и околната среда. Скорошното реагонизиране на ЛВХ отразява значението на нашата дейност по регулираните продукти, например създаването на бюро за заявки, нещо, което значително ще улесни нашето взаимодействие с заявителите и другите заинтересовани, заинтересовани страни, ще повиши нашата ефективност. Ние осигурихме ресурси, за да се справяме с основните въпроси за общественото здраве, оценката на продуктите преди пускането им на пазара, особено когато става дума за регулираните продукти. Все пак трябва да се каже, че Част от нашата дейност все още се разглежда на нивото на Европейската комисия. Важно е обаче да се осъзнае, че какъвто е да е резултата, подкрепата за основната ни дейност, а именно осигуряване на общественото здраве, следва да бъде запазена. Ние отразихме всички тези въпроси при разработването на нашата проектостратегия за научния подход 2012-2016 година. В тази стратегия се възприема подход основан на риска и се описва четирите стратегически цели. По-нататъчно разработване и развитие на научните постижения, оптимално използване на капацитета за оценка на риска в Европа – разработване и хармонизиране на методиките за оценка на риска и укрепването на научната основа за оценка на риска и мониторинг на риска. Успоредно с тази стратегия ние разработихме нова политика за независимост при вземане на решение, основано върху научни данни. Това е нещо, което надгражда върху вече натрупания опит и целта е политиката да запази независимостта на науката и да се запази високото качество на научния потенциал. Тази политика, този политически документ беше предмет на сериозни консултации, включително и семинара в Брюксел. Диалогът с представители на различни слоеве на обществото беше много важен за нас и той ще обогати окончателния вариант на политическия документ – Бих искала специално тук да благодаря госпожа Катика Лютар, която е депутат в Европейския парламент. И в заключение бих искала да ви благодаря за вашата непрекъсната подкрепа за нашата дейност. Особено искам да ви благодаря за подкрепата за нашия бюджет. Знам, че този бюджет беше одобрен в много сложни условия. Бих искала още веднъж да кажа, че ние сме готови да ви подкрепяме за да можем да отговорим на очакванията на европейските граждани. С радост ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви за вниманието. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Direktorin. Благодаря ви, госпожо директор. Ръководената от вас агенция е, има много отговорни задачи във връзка с е, теми пряко свързани с здравето, с храните. Епидемията шерихия Коли от миналата година бе спомената от вас. Това ни накара да се замислим за стратегиите за комуникация на различни равнища в Европейския съюз и да предвидим други е, начини за обмен на информация. А, освен това, е, вие споменахте и други проблеми, които е, водят е, до заблуда на потребителя. Би трябвало да се предприема нещо и в тази връзка. Естествено, независимостта на научните оценки е една много важна тема сама по себе си. Има и една много деликатна страна на тази тема. Учените, изследователите, естествено, се ползват с престиж, имат една определена биография зад гърба си. Но също време, но не бива да изпускаме от очи и различните интереси, които очевидно понякога изиграват също съществена роля. Междувременно вече има доста заявки за изказване от колегите. Аз лично също бих искал да се спра на един аспект във връзка с дисфенол А. Националната събрание на Франция също трябваше да се произнесе по този въпрос. Ще попитам докъде се е стигнало. Ще дам думата се на Франсуаз Кростет за следващия въпрос. Благодаря ви, господин председател. Госпожо директор, винаги се радваме на възможността да проведем разисквания с вас. Аз също ще е, се спра на темата, засегната от нашия председател, като че ли има европейска измерение и френско измерение преди свено А. Каква е ситуацията във Франция? Има научно обосновани становища, Въз основа на които е, Франция възнамерява да прекрати е, вноса на бисфенол А. Смята се, че препаратът е, може да бъде вреден за човешкото здраве, дори и в минимални количества. Имаше два доклада по тази тема във Франция. И на основата на резултатите от тези научни изследвания, е, авторите на докладите препоръчваха бисфенол А да не се е, изписва на определени рискови групи, бремени и така нататък. Очевидно има някакви различия е, в оценката на бисфенол А в Европа. Какво бихме могли да предприемем в това отношение? Струва ми се, че публикациите, е, които бяха обсъдени във Франция, би трябвало да се отчитат. И още няколко думи във връзка с е, данните, които вие споменахте, които са важни естествено за промишлеността, но те са важни и за потребителя. Не бива да го забравяме. Потребителят би трябвало да знае каква е информацията, която му се предоставя, доколко достоверна е тя и в случай имам предвид, че не толкова медикаментите, колкото най-вече е, минералите и хранителните добавки. Благодаря на Франсуас Гростет. Линда Макаван. Благодаря. Бихте ли пояснили какъв е графика за работата с твърденията относно здравето на хората? Идва коледа, има процедура по комитология, която се предвижда тук. В документа се казва, че 95% от различните доказателства за въздействие върху здравето са отхвърлени от компаниите. И накрая по отношение на хранителните профили. Преди две години трябваше да има развитие, сега няма нищо, нищо не се случва, в съвета Германия блокира. Как може да има законодателство, свързано с различното въздействие върху здравето на хората, ако няма хранителни профили? И аз ще взема думата първо по отношение на бифенола. Е, тук е, не става въпрос е, само за бутилки за малки деца, но и за консерви, които се правят от лово. Кога ще се извади от употреба бифенола? По отношение на доклада за пестицидите, по-низки количества се споменава, това е добре, само че какво ще стане, ако се ако се добавят а, а, а, някои количества, някои колеги казват, че процентите се изчисляват по начин, който не е добър, защото имаме 40, е, 30 и 20% зависимост от различното изчисляване. Какво смятате вие за този подход? Добавянето на проценти, свързани с пределните стойности и правенето на един коктейл. Какво смятате вие по този въпрос? И тъй като вие говорихте и за конфликта на интереси, е, спомняте си какво говорихме в рамките на експертната комисия за ГМО. Казахте, че ще направите оценка. Стигнахте ли до някакво заключение? Как Ще информирате персонала, ще бъдете ли стрикни по отношение на регламента за персонала, статута? По отношение на бързата оценка за меда, как можа да се извърши такава оценка? Много досиета в момента се изготвят експертите по ГМО трябва да са напълно независими. You, uh, Honey, for... Благодаря. Меда е въпрос, свързан с компетенцията на Алоис Петерле. Той е пчелар. Той иска да се изкаже. Е, Благодаря, господин председател. След съвсем ясната позиция на съда съм малко по-спокоен. Имам предвид решението във връзка с генно модифицирания мед. Благодаря много на госпожа директора за нейното уводно слово. Няма нужда да я убеждавам колко важни са нещата за Европейския съюз. Гражданите в Европейския съюз виждат пряка връзка между храната и заболеваемостта. Вие говорихте за контаминанти, както в хранителните продукти, така и в други продукти. Интересуваме, например, какво е въздействието на рафинираните масла върху здравето на човека. И измененията, които те предизвикват в е, е, хранителната верига. Е, в Словения бяха открити трифини. В Индия се смята, че нарастващият брой на случаи диабет е свързано също с съдържанието, повишеното съдържание на рафинирани масла в е, хранителни продукти. Интересуваме имате ли някакво възложена задача в това отношение от Европейската комисия. Благодаря. Господин Цанони, благодаря. Господин председател, благодаря на директора за този интересен доклад. За мен беше удоволствие да чуя, че една от задачите на ЕОБХ е да откликва на притесненията на европейските граждани. Искам да задам един въпрос, свързан с случаи на замърсяване, не само в рамките на Средиземно море, но и по отношение на продукти, които идват от северна и северо Италия. Става въпрос за замърсители, които идват от води и от инсталации за изгарания. Тези съоръжения използват гориво, което всъщност е отпадъци, отпадъчно гориво. В Тревизо, в Италия, са намерени два пъти по-високи нива на, на ПХБ. В Фриули в Италия, става ясно от един вчерашен вестник, са направени анализи и има 10 пъти по-високи нива на диоксин от това, което се предвижда в европейските директиви. В Ломбардия също са открити диоксини и ПХБ в краве мляко в повече от 18 различни мандри и тези мандри трябваше да прекратят дейността си. Още един случай в Падова, в циментов завод, който работи от 1950 година. Там също има сериозни проблеми. Не разбирам защо има различни нива на замърсяване 9 пъти по-високи, до 9 пъти по-високи, когато говорим за циментовите заводи. 9 пъти по-високи спрямо съложенията за изгаряне, защото всъщност те замърсяват по един и същи начин. В Емилио Романа има една много известна хранителна компания Барила, там ще се създаде и инсталация за изгаряне близо до Равена. Също ще има инсталации за изгаряне. Сърските стопани се притесняват изключително много. На местно ниво не се предоставят данни. Много често анализите, които се правят, показват, че има проблеми. Циментовите заводи обаче имат а, своите лобисти сред местните власти. Е, когато се направи анализ на местно ниво, се стига до отрицателни резултати, естествено. Например, анализите на диоксина в пилешкото в Риоли са правени от частния сектор. Искам да попитам, не смятате ли, че може да се направи едно проучване относно въздействието на циментовите заводи и инсталациите за изгаряне върху е, селското стопанство, върху животновътството, с цел да се защитят потребителите. Само по такъв начин можем да откликнем на сериозните притеснения на гражданите. Благодаря. Е, Благодаря, Критон Арсенис. It is uh, welcome and it is Много колеги говориха за независимостта на ЕФСА. Много често в тази зала обсъждаме решения, до които няма нужда да прибягваме, ако ЕОБХ ясно и независимо упражнява своите функции. По отношение на други европейски институции се случвало да има приемане на доклади и след като се каже, че има конфликт, директора се уволнява. Това стана, например, по отношение на Агенцията за лекарствата. В случая на ЕОБХ обаче директора си остана. Май има една част от биографията на директора, която е скрита. ЕОБХ е организация, която постоянно е обект на съмнение относно своята независимост и по този начин се нарушава работата, работата по отношение на нашите политики. Толкова ли е трудно да се уволнят хора, след като се разбере, че има конфликт на интереси? Благодаря. Благодаря. Кригин. Получим отговор но понякога си мисля, че като че ли има една така стратегия, която е предвидена най-вече за да е, изпълнява собствените цели на е, Европейския орган за безопасност на храните би трябвало да разширим малко кръгозора и целите. Естествено, че във вашите отговори, е, а също и колегите в техните въпроси могат да разширят е, обхвата. Ричард Зейбър. Да, споделям мнението на нашия председател. Когато говорим за независими оценки, трябва да сме наясно със следното. Само когато само ако си е, така, извън това общество, можеш да бъдеш абсолютно независим. Това, че си работил за известно време за е, бизнеса, не означава непременно, че си зависим от него. Е, при всички положения е необходима прозрачност, тя трябва да се гарантира и оттам нататък е, вече е, естествено важни са и биографичните данни за съответните хора, но не бива и да абсолютизираме е, биографията. Няма, както се казва, абсолютна привързаност е, на хората към е, полето на тяхната професионална дейност за един определен период от време. Агенцията би трябвало да включва хора, както работили както от неправителствените организации, така и от частния сектор, от промишлеността, от държавни предприятия или частни предприятия, това няма значение, но само по този начин може да се получи пълна картина за нещата, с които се работи, за веществата, за храните и хранителните продукти. Това беше едното, което исках да кажа. И още един въпрос имам към вас, госпожо директор. Кои са основните полуки, които можем да извлечем от е, епидемията и кризата във връзка с Ешехерия Коле? Аз съм сигурен, че ръководеният от вас орган е, е разбрал, че в никакъв случай не бива да се разпространяват е, непроверени данни, независимо от това, че са излъчени от е, съответните авторизирани национални органи, защото те водят именно тези непотвърдени е, данни до излишна паника и до обезверяване сред гражданите. И още нещо във връзка с неправителствените организации. Много често чувам оплаквания за това, че Европейският орган за безопасност на храните не е, обхваща абсолютно всички аспекти е, и въздействието на е, съответните вещества или генно модифицирани организми в цялото им многообразие – Тоест, когато се извършва една такава оценка, тя не бива да бъде ограничена в едно тясно географско или пространство и не би трябвало да се ограничава само до кратки срокове. Благодаря на Рихард Сейвър, а сега Софи Антони. Благодаря, госпожо директор. Радвам се, че сте тук след нас днес. Съжалявам, че в залата има толкова малко колеги. Би било интересно да проведем един по-обстоен дебат. Няколко от моите въпроси вече бяха зададени. Нека да дам своята позиция относно бифенол А. Първо, по отношение на вредното въздействие от този продукт. Не е ясно как той се превръща в вреден. Е, с тази оговорка знаем, че бифенола мутира в храните, когато опаковката им се затопли. Един е, продукт, опакован в пластмасова опаковка и сложен в микровълновата фурна, е, кара бифенола да мутира – Не би ли трябвало в, в този случай да има по-добро етикетиране на храните, за да знаят потребителите кога може да възникне такъв проблем? И да знаят те, че този продукт, който са купили, е, би трябвало да се сложи в е, едно стъкло, например, в стъклен съд, защото ако го стоплят направо в пластмасовата опаковка, ще има вредно въздействие. Втори въпрос. аспартама. Също продукт, който е под въпрос, може да се окаже, че е канцерогенен. Работи ли агенцията по този въпрос? Аз отскоро съм в тази комисия. Искам да попитам дали сте започнали работа в това отношение. И дали ще направите някакви разследвания по темата, проучвания. И накрая по отношение на диоксина в някои продукти. Продукти, които идват най-вече от Швеция и се пускат на пазара в държавите членки. На продуктите не се споменава, че има доста високо ниво на диоксин. Не трябва ли да има по-ясно етикетиране, за да знаят потребителите какво консумират? В някои страни има по-високо премливо ниво на диоксина и това създава проблем в други страни. Заповядайте, госпожо директор. Благодаря ви за многото въпроси. Ще започна. Um, well, maybe just to, to recognize that this is a... Нека от самото начало да признаем, че въпросът е много противоречив. Наскоро френски орган по безопасността на храните беше написал специален доклад по за бифенола и има доста сериозни различия в научната общност за бифенол А. Така, например, СЗО миналата година организира семинар с много страни, включително и с представител на нашия орган по този конкретен въпрос. Може би си спомняте, че беше публикуван доклад от СЗО пролета тази година. И заключенията отговаряха на заключенията на нашата експертна комисия. Сега да се върна към докладите на френски орган по безопасност на храните. Ние в момента ги проучваме. За нас е много важно в момента, в който се появят нови научни съобщения, да проверим научните данни и да преценим дали те въздействат върху нашата оценка на риска, която вече сме направили. В резултат от тези доклади ние ще решим дали ще трябва да преразгледаме нашата позиция, която беше публикувана в становище през миналата година и това беше оценка на риска, свързана с бифенол А. За момента не мога да кажа нищо категорично по тези доклади. Нашата експертна комисия работи по него. Трябва да кажа, че два от тези доклада не биха могли да бъдат наречени оценка на риска. Единият от тях описва изложеността на бифенол на френското население и населението в Европа, а втория доклад отразява най-новите научни данни, събрани във връзка с бифенола. Така че в скоро време ще започнем съвместна дейност с френските експерти. Ние вече започнахме диалог с тях, за да разберем по в дълбочина доклада, да обсъдим с тях доклада. Целта ни е да подготвим и да публикуваме съвместен доклад с френски орган и да обясним дали сме съгласни с тях или не и ако не, то защо. Защото това е много важно. Не просто да кажем, че има различни научни данни. Така че през ноември ще публикуваме този съвместен доклад с френските колеги и нашата научна или експертна комисия ще излезе с отделно заключение. Има нови научни данни за бифенола. Практически всеки ден се появяват нови и нови публикации. Така че в скоро време ще се появи този доклад, така че искам да ви уверя, че ние много сериозно се отнасяме към този въпрос. Ние поддържаме контакти с френските колеги и ще ви кажем какъв е резултатът от нашата дейност. След около две седмици вече ще ви съобщим за резултата. И тъй като говорим за бифенол А, бих искала да посоча, че основата за европейското законодателство за продуктите, използвани в опаковките – казва, че ако има преминаване на компоненти от опаковките в хранителните продукти се случва, то продуктът, който може да премина от опаковката в хранителния продукт, не би трябвало и не трябва да има каквото и било въздействие върху здравето. Така че може би няма проблем за този конкретен компонент, обаче на някои опаковки има препоръки как правилно да се използват тези упаковки и как да се избегне риска. Така че това е свързано с управлението на риска и това как да се предотврати риска за населението. За твърденията за въздействието на продукта върху здравето. Надявам се, че потребителите ще могат да се справят, тъй като цялото законодателство и цялата научна дейност, която ние извършихме, са насочени към по-добра защита на потребителя. А именно потребителя да може да прави по-добър избор, когато става дума за купуване на хранителни продукти. Разбира се, понякога това може да бъде сложно. След извършената от ЕОБХ дейност бяха отхвърлени 90% от такива твърдения на производителите за въздействие на продуктите върху здравето. Европейската комисия, както спомена Линда Макевен, разбира се, трябва да утвърди положителния списък на твърденията за въздействие върху здравето. Това се очаква да стане до края на тази година. Най-малкото е предложението на комисията вече ще излезе до края на тази година и този списък ще бъде много важен. Те първа предстои да оценил. 1500 Ботаничните продукти, за които има много твърдения за въздействието им върху здравето. Европейската комисия посочи, че има нужда от допълнително време за обмисляне, тъй като може да има затруднения при прилагането на едни и същи правила, като се отчита това, е, че някои от тези продукти могат да бъдат медицински продукти, а някои могат да бъдат растителни продукти, които се използват в храните. Комисията иска да гарантира това, че няма да се получи неразбиране от страна на потребителите, така че Европейската комисия за сега разглежда тези въпроси и затова ние в момента сме замразили тази дейност. А що се отнася до хранителния профил, е, наистина понякога се чуват доста псевдонучни твърдения. Е, Европейската комисия ще предложи правила за определянето на хранителния профил, за една кошница продукти и ние ще съставим една база данни въз основа на нашите данни и ние ще подпомагаме комисията при нейната дейност по правила за оценяване на хранителния профил и съответно етикетирането както и твърденията за въздействието на продукта върху здравето. За пестицидите. Е, това, което ви казвате, е вярно. Когато ние обмисляме, особено в споменатия от мен доклад, е, присъствие на остатъци от пестициди и максимални остатъчни нива, това включва всички пестициди, които са установени. Ние също така знаем, че за потребителя това могат да бъдат няколко вещества, чието остатъци са намерени в храната. В момента работим по допълнителното разработване на методиката за оценка на риска, идваща от пестициди. Особено това беше до кумулативната оценка на риска ние разглеждаме цял спектър от вещества, които могат да имат енергичен ефект или различни въздействия върху здравето, когато са в съчетание. Ние ще издадем нови насоки и становища. Важното е, че ние до края на 2012 година ние смятаме, че ще можем вече да използваме тази методика за оценка на кумулативния риск. Това е много сложна научна тема, но ние инвестирахме много, ние работихме съвместно с международните ни партньори и до края на следващата година това ще стане част от нашата рутинна дейност по оценка на риска. За независимостта. Първо, благодаря на онези, които оказаха, че ние постоянно работим по този въпрос и че сме постигнали напредък. Нашата политика спрямо конфликта на интереси Uh, тази политика е нещо, което последователно провеждам от 10 години. През 2007 година значително укрепихме тази политика. Мисля, че имаме добър опит и искам да ви кажа, че всяка година поне има 300, 300 случая, когато ние изцяло или частично отстраняваме експерти от нашите дейности. Също така подновяваме експертните комисии, ние проверяваме кандидатурите, за да се уверим, че кандидатите нямат възможен конфликт на интереси. 5000 са заявките за участие, които проверяваме всяка година. Ние много сериозно работим по това, но разбира се, много важно да продължаваме с актуализиране на нашата политика и ние обсъждахме тази наша, поли... наша политика на семинар тук в Брюксел през октомври. Важно е да се отчита, че независимостта не е само управление на конфликта на интересите. Разбира се, управление на конфликта на интереси е важен стълб в политиката за гарантиране на независимостта, но ние смятаме, че има и други важни стълбове, например начина по който подбираме експертите – начинът по който взимаме колективни решения, което включва всички членове на експертните комисии, всички членове на работните групи, така че препоръката никога да не е препоръка, идваща от един човек, а да е резултат от колективно обсъждане и работа на много експерти. Разбира се, ние сме проверили техните декларации за липса на конфликт на интереси, но също така много е важно, че дори някой да има конфликт на интереси, този човек, този експерт никога няма да издаде еднолично мнение. Мнението винаги ще бъде резултат от колективна работа. И важна част от процеса е да стане ясно на всички, че обект обективните научни препоръки, разбира се, проистичат и от управление на конфликта на интереси, но също и от гарантиране на прозрачността, която се определя от видими за всички критерии. Също така прозрачността се гарантира от колективната работа по конкретна тема. Тя се гарантира също така от начина по който се събират данните. Така че това е нашата нова политика. Ние искаме по-сериозно да се заемем с този въпрос, защото ние признаваме, че понякога имаме, получаваме съмнения в нашата независимост. През октомври семинарът, който проведохме в Брюксел, от тази гледна точка беше важен жалон за нас и ние търсим все повече възможности да имаме по-активен диалог с неправителствените организации, с отрасъла, с националните органи за безопасност на храните, защото ние знаем, че независимостта също така е свързана с това дали ни възприемат като независими. Така че, що се отнася до семинари, публичните консултации, които започнахме миналия месец, ние ще отчетем направените бележки и препоръки в нашата нова политика и правилата за прилагането й. И ние ще представим проект от текстовете на нашия управителен съвет през декември. Имаше също така коментар за служителите. Имаме конкретни правила, които гарантират това, че не само външните експерти нямат конфликт на интереси, но имаме същи правила за нашите служители, когато ги наемаме на работа, когато те работят в нашия орган и когато те напускат нашия орган. Ние всички, разбира се, се подчиняваме на разпоредбите на регламента за служителите на Европейския съюз. Освен това, ръководния персонал – всяка година подава годишна декларация за интереси и актуализира тази декларация и след това висш ръководен персонал проверява тези декларации. Разбира се, вече има хора, които са напуснали междувременно наш орган и назначаваме все повече нови хора и за това сме въвели по-стрикна процедура. Така че хората, които напускат агенцията, да не бъдат възприемени, че да гарантираме това, че да не се възприема, да не се смята така, че те злоупотребяват с данните и знанията, които са получили по време на работата си в Европейския орган за безопасността на храните, особено ако отиват в частния сектор. Има един съвсем практически скорошен пример – когато имаше хора, които напуснаха нашия орган и отидоха да работят в частния сектор. Обаче ние наложихме много стрикни условия, че те нямат контакти с нашите експерти, с нашите служители, така че да няма никакво съмнение в това, че може да има някакъв конфликт на интереси. Така че ключовата дума е това, че ние предприемаме действия всеки ден, ние актуализираме нашата политика и новата политика, разбира се, ще надгажда върху съществуващите правила, възоснов на натрупани от нас опит и извлечените полки. Сега за Ешерихия Коли. Какви са полките от този опит? Мисля се, че извлякохме много полки. Първо, Инфекцията показа, както вече споменах, че ние бяхме прави, когато се подготвяхме към подобна криза. И тук имам предвид, е, не само, че бяхме подготвили процедури за действие при криза, но също, че изградихме мрежа с националните органи за безопасност на храните и други национални органи, като подготвяхме база данни, защото по време на криза не може да започнете те първа да създавате бази данни. Също така успяхме да проверим нашата способност за управление на кризи. Ние всяка година организираме учения с националните органи, с комисията. Също така установихме, че трябва да продължим да инвестираме в това, което ни наричаме зараждащи се проблеми. Тук нямам предвид толкова Шелихия Коли, но за съжаление Европа има други подобни случаи в миналото си на подобни избухвания, подобни епидемии. Но ние успяхме да постигнем това, че чрез съществуването на нашия орган се избягва дублирането на дейността на 27-те национални органа. Така че нашите бази данни, нашата мрежа от контакти с националните органи и Европейската комисия позволи по-добре да предвидим потенциалните проблеми от този сорт. Също така установихме, че производството на семена и особено покълнали семена в хранителната верига е една област, която има рискове и ние трябва по-добре да управляваме рисковете в тази сфера в бъдеще. Така че в момента ние работим, както вече казах, върху оценката на риска на този продукт, така че да можем да формулираме препоръки към Европейската комисия, за да може евентуално да бъдат изготвени правила, за да се избегнат подобни сложни ситуации в бъдеще. Да, наистина работим по аспартама. Аспартама беше включен в нашата а, програма отдавна и ще присъства поне до 2018 година. Това е точно защото той предизвиква много загриженост. Има някои нови данни, Европейската комисия ни помоли да проведем оценка на риска, свързан с партама. Така че в момента извършваме пълна оценка на риска на Спартама. До края на следващата година очакваме да я финализираме. Когато започнахме тази дейност, ние помолихме научната общност да ни предостави данни. Получихме различни данни, стати по въпроса и възнамеряваме да публикуваме тези данни, след като сме гарантирали заедно с Европейската комисия, че това е възможно. Ще публикуваме всички данни, които ще използваме при оценка на риска на аспартам и това ще бъде информация, която ще бъде публично достъпна и това ще стане край на ноември или през декември. Освен това, ние ще създадем отделна експертна комисия към нашата експертна комисия по добавките към храните. Бихме искали да привлечем научната общност на по-късен етап, след като експертната комисия финализира своята дейност, за да проведем обществено допитване във връзка с нашето проучване по аспартама и планираме това да го направим пролета или може би лятото през следващата година, за да можем да имаме широк спектър мнения по този противоречив въпрос. Затова помолихме Европейската комисия малко да забавим публикуването на нашето становище, за да може да проведем широки консултации. По диоксините, това е последната точка, може би, ако нищо не съм забравил. А, да, да, разбира се, за меда. Не бих могла да забравя за меда. И така, диоксините са важен въпрос. Първо, тъй като имаше много въпроси за диоксините и замърсяването на много продукти, не само с диоксини, но и с полихлорирани бифанили в Северна Италия. Искам да кажа първо, че има мерки за управление на риска и те са много стрикни, когато става дума за диоксините. Ние всички знаем, че диоксините са канцерогени, така че е важно да опазваме общественото здраве и разбира се, ако в храната присъстват повече диоксини, отколкото са максималните допустими нива, то държавата членка е длъжна да изтегли продукта от пазара, за да бъдат защитени потребителите. Ние използваме данни, събрани от държавите членки. Събираме всички данни тъй като имаме програма за мониторинг в държавите членки и всяка година публикуваме доклад за нивото на замърсяване на хранителните продукти и фуражите с диоксини. И това е много важна част от нашата дейност. Аз смятам, че по този начин също позволяваме да се знаем много добре каква е точно ситуацията, що се отнася до присъствието на тези устойчиви замърсители в нашата храна. Като цяло ситуацията в момента е по-добра, отколкото е била преди 10-15 години. Of, uh, taken, stop... Не вече благодарение на активната дейност и забраната за използване на някои определени химикали от промишлеността. Нямам предвид хранително вкусовата промишленост, а промишлеността като цяло. Също така беше прието доста рестриктивно законодателство за съдържанието на диоксини в хранителните продукти. Така че накратко това е една тема, по която ние редовно докладваме и работим заедно с държавите членки, за да подобрим ситуацията. За меда. Европейската комисия ни помоли в резултат от решението на Съда на европейските общности да кажем дали ние смятаме, че медът съдържаща политен може да се смята за и Цветен прашец от uh, царевица дали може uh, да смята за uh, безвреден. Ние получихме молба от производителите, които ни помолиха да проучим дали има риск от замърсяването на меда с полени от пчелен прашец от типа МОН А10. Така че ние в момента проучваме този въпрос в резултат от решението на Съда на Европейските общности и разбира се, ние изцяло ще проучим въздействието на присъствието на този полен върху общественото здраве. Надявам се, че нищо не съм забравила. Разбира се, ако нещо съм пропуснала, ще се върна към това. Да, благодаря ви, тъй като следващата точка от дневния ред е забавена, тъй като комисар Хедагор ще дойде в 5 часа. Ако имате допълнителни въпроси, може да ги зададете. Е, директриче. Ho sentito... Благодаря, госпожо директор. Чух е, вашия отговор, но е, трябва да кажа, че тези проблеми, за които аз говорих, са свързани с области, в които се извършва животновътство и растениевътство. Има анализи, които се правят от комисии на гражданите, неправителствени организации и така нататък. И там се открива диоксин, ПХБ и така нататък. Защото има емисии от циментови заводи и инсталации за изгаряне. Много често има два или три завода, много близо един до друг и това има пряко въздействие върху околната среда. Дадох ви примери за циментови заводи, които работят вече 60 години. Знаем, че пределните стойности са в проценти, а не в а, абсолютни а, стойности не се отчита въздействието от работата на завода в продължение на много години, цялостният ефект от неговата работа. Европейските и националните закони позволяват да има замърсяване до някакво определено ниво. Моя въпрос е следния. Като се отчитат тези проблеми, а те се появяват постоянно и в много големи области от нашата страна, не смята ли вашата агенция, че трябва да има конкретно проучване в областите, в които има циментови заводи и инсталации за изгаряне? И тъй като имаме възможност да се изкажем още веднъж, нека да задам още един въпрос. Аз а, съм от област, където а, се произвежда вино просеко. Имаме такива лози там. Просекото се изнася в цяла Европа. Това е един земеделски продукт с много а, дългогодишна а, традиция, с А, име и тъй като това е такъв продукт, ние можем да имаме пестициди в продукта само в рамките на ограничени количества. Фермерите използват хеликоптери, за да пръскат лозите. Италианците са беззащитни в това отношение, защото когато тези е, стопани използват хеликоптери, е, те са защитени чрез маски, например, специално облекло, но само на 500 метра от там може да има училище, някакво игрище в Италия. За децата не се прави нищо. Говорим за хранителни продукти и виното май не е в контекста тук, но така или иначе виното се произвежда от грозде. Знаем, че гражданите се притесняват. Ние живеем в район, в който има намаляване на смъртните случаи вследствие на рак, но броя на хората, които заболяват от рак, се увеличава всяка година. Няма семейство без член, който да е заболял от рак. Може ли да дадете някакъв отговор, тъй като вие представяте нашите граждани? Един коментар. Ако правилно си спомням регламента, ние вече забраняваме пръскане с пестициди по въздушен път, близо до училище и така нататък. Поправете ме, ако греша. Е, директора ще отговори. Преди това обаче още два въпроса. Господин Роси. Благодаря. Доклада беше много интересен. Имаме нужда обаче от корективни мерки, например за Спартама. Говорихте за 600 проучвания, Говорихте за притесненията, които имате. Какво ще направим? Обаче ще се ограничим само до проучвания. Така ли? Хората ще продължават да консумират аспартам. Освен това, трябва да има законодателство, свързано с етикетирането от е, страна на Европейския парламент. Не може постоянно да пишем, че тези продукти съдържат малко калории и затова са добри. По-добре да напишем, че тези продукти могат да бъдат опасни за здравето. И не са съвършени само защото не съдържат захар. Същото въжи за продукти като Coca-Cola Light или Coca-Cola Zero, например. Трябва да се казва, че бременни жени и деца до 3 годишна възраст не трябва да консумират такива продукти. Използваме символи, които показват, че продукта има по-малко калории от други, а когато трябва да се намесим решително, не го правим. Много често днес имаме ниско съдържание на калории, но не се казва, че има и друга страна на монетата. По отношение на растенията, колко често се правят проверки, когато растенията идват от трети страни? Колегата ни каза, че по отношение на въздушното пръскане има сериозни проблеми. Не можем да се откажем просто така от консумацията на тези продукти. В Китай се използват много по-опасни токсични продукти от тези, които използваме в Европа. Какво ще направи Европа относно проверката на вносните продукти? Италия прилага 40% от всички санкции, които се прилагат в Европа по отношение на фалшифицираните продукти или продуктите, които не отговарят на стандартите. И ако останалите страни правят а, това по отношение на вноса, ще сме в много по-добро положение. Кажете какви проверки се правят в Роттердам, Амстердам и така нататък. Какво ще направи комисията за разрешаването на тези проблеми? По отношение на диоксина, всеки знае, че когато има изгаряне, някакъв процес на изгаряне, се отделя диоксин. Имаме план за изгаряне на дървесина, за да се произвежда електроенергия. Това обаче няма как да доведе до намаляване на диоксина. Чрез едно такова изгаряне се отделя диоксин. Какво ще направи комисията? Трябва ли да забраним подобни инсталации или трябва да се намери някакво решение? Комисията смята, че няма проблем с меда и трябва да се стигне до споразумение с Европейския съд, който пък постановява, че трябва да има компенсации за пчеларите някоя от двете институции трябва да бърка. Не може и двете да се прави. Ако е, съда бърка, не трябва да се е, плащат компенсации. Ако вие бъркате, значи не, не трябва да е, се предприемат подобни мерки. Аз съм се занимавал с емисиите на диоксин и знаем, че има разлики по отношение на, на изгарянето, зависи от технологията и така нататък. В а, моята страна, Швеция, най-мръсните региони са тези, които използват изгаряне на дървесина. Така че има разлика в това дали се изгаря дървесина в голям мащаб или в малък мащаб. Искате ли да си изкажете? Заповядайте. Благодаря. По отношение на това, което споменахте. По отношение на възможното замърсяване, историческо замърсяване, близо до инсталации – може да става въпрос за диоксини, но и за други химически е, инсталации. По отношение на регулираните замърсители, Европейския съюз е определил максимални нива и ако те не се зачитат, продукта не може да бъде пуснат на пазара. Това е първия ми коментар. Другия въпрос, който повдигате, може да има места близо до стари заводи, например, в които нямаме голямо ниво на защита. Можем да поискаме от индустрията да използва филтри, за да се избегне високото ниво на замърсяване близо до завода в миналото може да е имало исторически мисии, които да са довели до голямо ниво на замърсяване и за съжаление близо до тези райони има и селско-стопанска дейност. Това не е добре, но това не е, е част от нашата работа. Управляващите риска на национално, регионално и местно ниво трябва да видят как може да се справят с е, това положение земеделска продукция не трябва да се отглежда близо до затворени стари е, фабрики и съоръжения, защото почвата е замършена. Там е, нивото на замърсяване може да е толкова високо, че може да е, доведе до твърде голямо количество замърсители от някакъв вид. Ние обаче нямаме правомощия тук. Трябва да се ограничим само до количеството в продуктите, а законодателството трябва да защитава здравето на хората. Пестицидите, ако правилно съм разбрала, практиките свързани с отглеждането на лози за просеко, Казахте, че пестицидите могат да се пръскат по начин, по който да има вредно въздействие върху хората, които живеят близо до тези райони или работниците. Като част от оценката на риска за пестицидите, ние оценяваме не само въздействието върху здравето на потребителите, но и върху работниците, фермерите, и е, онези, които живеят близо до мястото, където се пръскат пестициди. Това е част от е, нашата работа. И когато използваме мерки за управление на риска, е, правим съответно препоръки за това дали един пестицид трябва да се пуска на пазара или не и правим препоръки относно добрите селско-стопански практики, е именно дали използването на този пестицид ще доведе до отрицателно въздействие в районите около мястото, където се администрира този пестицид, например училище и така нататък. Аспартама, съжалявам, ако не съм била ясна. Получихме 600 проучвания, ще работим възоснова на тях – ще изготвим оценка на риска. Ще отнеме време, обаче, защото трябва да има пълна оценка на риска и трябва да участват учените в Европа и не само в Европа по тази тема, тъй като нещата са противоречиви. Не бих казал, че става въпрос за спешен характер тук. По-рано вече ви казах, че има други теми, които са много по-спешни. Продължаваме да работим, например, по отношение на епизодите или химическото замърсяване по отношение на някои храни. Тук нямаме е, спешна нужда да се действа, така че мисля, че трябва да си дадем достатъчно време е, да включим всички е, научни кръгове от всички страни и така нататък. По отношение на вносните продукти, растителни продукти, ние имаме някакъв контрол, опитваме се да внесем продукта, не вредителите заедно с него. Ние даваме информация относно различните вредители в рамките на растителните продукти, които се внасят има специална оценка на риска, която се прави. Идеята е да не се внасят вредители, които ще навредят на растения, които се отглеждат в Европа. И естествено, комисията и държавите членки трябва да следят за това растенията, които се внасят на територията на ЕСА, да не съдържат вредни организми, които да бъдат е, изключително вредни за нашата продукция и нашето земеделие. Благодаря. Благодаря. Всъщност аз май проявих склонност да съм за да виждам бъдещето. Карл Хайнс Флоренц иска думата. Винаги съм действала по-бавничко, господин председател. В рамките на помирителните е, процедури сме обсъждали винаги един проблем. Промишлеността смята, че в различни експертни групи и комисии в е, ЕФСА има представители, които не са абсолютно безспорни. Дали проблемът вече е решен по някакъв начин или все още се работи по този въпрос? Ще ви бъда благодарен, ако ми дадете някакъв отговор. Да, ние обсъждахме въпроса за конфликта на интереси, но може би имам усещане, че бихме искали да знаем повече за това какво правите по пестицидите. Добре, работниците са защитени. Остатъците от пестициди не са проблем. Дали може да извършите някаква допълнителна дейност? Дали имате правомощията да ограничите използването на пестицидите по места. Дори като отчетем, че селскостопанските производители от една страна са защитени, а остатъците от пестициди в хранителни продукти не са проблем. Да, благодаря ви. Всъщност ние работим и следващата година ще можем да публикуваме методика, която ще повиши качеството на оценката на риска, свързан с въздействието не само на работниците, но и до хората, които живеят в райони или по-скоро близо до райони, където се използват пестициди. Ние разработваме много документи, на соки, свързани с пестицидите. Ние подпомагаме лицата, занимаващи с управление на риска, да отчитат наличието на подобни рискове. И тъй като тук в Европейския парламент вие се интересувате от това, както и много европейски граждани, искам да ви кажа, че Европейската комисия ни възложи да засилим методиката за оценка на риска на използването на пестициди спрямо пчелите, т.е. какъв е риска за пчелите от използването на пестициди, за независимостта и за декларациите за конфликт интерес. Искам да ви уверя, че ние много сериозно се отнасям към този въпрос и в момента, в който се изрази някакво съмнение или има някаква жалба, изразяваща съмнение в безпристрастността на наш експерт или служител, ние не просто отговаряме на получените сигнали, но също така и проучваме въпроса. Разбира се, както вече казах, за нас е важно не само да бъдем честни, но и да бъдем възприемани като такива. Благодаря ви. Е, до година ще срещнем с вас отново. Благодаря ви, че дойдохте. Пожелаваме ви успех. Приключваме с тази точка дневния ред и както вече казах, не можем преди 5 часа да започнем с следващата точка от дневния ред, така че сега обявявам кратка почивка и ще продължим работа в 5. Благодаря.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 Okay, uh, let's start again. Нека да започваме. Интересна тема. Нашия докладчик Дан Йоренсен е тук. Ще говорим за внос и износ на опасни химикали и ПОС, предварително обосновано съгласие. Химикалите винаги сами били любима тема. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека в началото да ви дам малко предистория. Регламента ПОС включва Роттердамската конвенция в европейското законодателство. Целта е да се обмени информация относно химикали между страните по конвенцията и да се приложи на практика процедурата за предварително обосновано съгласие между различните страни по конвенцията. Какво представляват тази ПЛС процедура. Това е механизъм, според който износните страни получават съгласие от страна на страните, които внасят. Тази процедура се прилага за химикали, включени в приложение 3 към Ротенската конвенция, което включва пестициди и промишлени химикали, които са били забранени или строго ограничени от страни по конвенцията поради съображения, свързани с здравето и околната среда. Ако погледнем конкретното предложение от страна на комисията, нека да кажа няколко думи по някои технически аспекти, които не са толкова проблемни. След това ще мине към въпросите с по-голям политически характер, там където моето мнение се разминава от това на комисията. Технически въпроси. Комисията иска да се пояснат някои определения за да се приравни регламента за ПОС е с другото законодателство. Откакто влезе в сила този регламент за ПОС е е и предварително обосновано съгласие, Ако колегите искат а, да направят коментари, няма проблем. Аз обаче подкрепям тази идея. Освен това, комисията предлага да включи Европейската агенция по химикалите в прилагането на регламента. Това също е разумно. Имаме много а, високи експертни познания в Хелзинки. Защо да не прехвърлим тази процедура за ПОС а, и към Европейската агенция по химикалите. Сега, ако погледнем политическите въпроси, тук най-проблемната част от предложението на комисията е, че комисията предлага да се отслаби същината на регламента, именно процедурата за предварително обосновано съгласие. Настоящия текст дава възможност на износителите, които не са получили отговор в рамките на 60 дни, да внесат този химикал в страната, ако има доказателство, че то е лицензиран, разрешен или регистриран в държавата вносител. В член 14 пък се позволява експорта, ако в страната по внос той е използван последните 5 години и не е имало регулаторни действия. Това означава, че ако не е имало лиценз, разрешение или регистрация на държавата вносител и няма отговор и може да се докаже, че има внос в, в рамките на 5 години, то износните страни могат да направят това. Комисията твърди, че тази промяна е необходима, тъй като 30% от износа на химикалите, посочени в приложение 1, части 2 и 3, не може да бъде осъществен поради невъзможност да бъде получен отговор от държавата вносител. Моя доклад не приема тази идея. За какви химикали говорим? Онези, които са в приложение 1, части 2 и 3. Те са или забранени, или сериозно ограничение в Европейския съюз. Това са химикали, които съответно или ограничаваме, или забраняваме. И не смятам, че по търговски съображения трябва да даваме възможност за изключения за такива химикали. Ако една страна даде отговор в рамките на 60 дни, това може да бъде по различни съображения. Според комисията, една страна понякога не отговаря, тъй като смята, че няма нужда да отговаря. Но може да има и други причини за това. Например, няма административни ресурси. Ако обаче има липса на ресурси, това не означава, че страната е готова да допусне вноса. Ако погледнем официалните цифри от ООН, е, всяка година 47 000 души умират е, чрез или поради остро натряване от опасни химикали почти 50 000 души всяка година. Много повече хора развиват сериозни заболявания, различни форми на рак, например, поради използването на опасни химикали. Цифрата показва, че трябва да направим повече защитата на хората, а не да защитаваме търговските интереси. Ако погледнем и целите на Роттердамската конвенция, а законодателството иска да я приложи на практика, там се казва, че човешкото здраве и околната среда са е, областите, които трябва да бъдат защитени и не трябва да се дават допълнителни изключения. Така че мисля, че ние трябва да тръгнем по обратния път. Трябва да укрепим регламента, в смисъл, че ще е по-трудно да се получи дерогация, когато говорим за много опасни химикали. Признавам, че може да има изключителни случаи, в които може да има дерогация, но не трябва да има обща дерогация за тези опасни химикали. Втора важна тема, също с много политически характер, комисията смята, че само тя може да представлява Европейския съюз по конвенцията. Ако регламента стъпваше само на една основа с търговски характер, то тогава комисията може да представлява Европейския съюз, тъй като става въпрос за, за, за търговски въпроси. Тук обаче имаме и екологични е, съображения. Това не го казвам аз, това го казва Европейския съд и то още през 2006 година. Съответно, има споделени компетенции между държавите членки Европейския съюз. Е, и двете страни имат а, отговорност да представят а, Съюза по конвенцията, така че аз не подкрепям комисията. В обобщение най-важното естествено е дали трябва да позволим на износителите, ако не са получили отговор в рамките на конкретен срок, просто да действат, ако могат да докажат, че е, химикала е бил изнасен в рамките на определен период към тази страна. Това не трябва да е така, според мен. Не трябва да правим такива дерогации, трябва да укрепим законодателството, така че да има много по-малко дерогации. Благодаря. Рихард Зебер, вие замествате Магинес, нали така? Заповядайте. Да. Колегата Магинес не може да присъства днес и ме помоли да представя становището на нашата политическа група по това предложение. До голяма степен сме съгласни с Дан Йоргенсен и неговия анализ. Имам предвид най-вече включването на държавите членки. Правната уредба е съвсем ясна и, и мисля, че наред с комисията и държавите членки би трябвало да участват е, в много съществена степен. Логично е, естествено, да се използва Европейската агенция за химикалите. Процедурата по комитология, всичко свързано с Лисабонския договор е точно така, както го вижда и колегата Йоргенсен. Ние ще го помолим обаче да се спре по-подробно и точно на основанията на комисията за посочените дерогации в случаите, в които съгласието не се, е, по-скоро уведомлението за съгласие не постъпва своевременно тъй като става дума за химикали, които би трябвало в такъв случай да се съхраняват е, тук на място, да се предприемат някакви мерки за е, това, което ще се случи от тук нататък, докато ги задържаме на територията на Европейския съюз. Е, и е, тази забрана за износ, която предлага колегата не е, е напълно убедителна от наша гледна точка. Е, ние смятаме, че би трябвало да се диференцират нещата, т.е. да има, така да се каже, и ограничения като степени, които да водят постепенно до пълната забрана. Трябва да диференцираме, естествено, нещата. В случаите, в които в е, Европейския съюз е, се допуска пускането на пазари на даден химикал, е, в него в преработен вид този химикал би трябвало да е разрешен и за износ в трети държави. В това отношение смятаме, че няма опасения за отгледна точка на здравето и на околната среда, но също времено е, не бива да възпираме и износителите или производителите е, е, третите държави може да забавят е, това информирано съгласие е, по ред причини. Още повече, че в повечето случаи става дума за химикали, които са пуснати е, на пазара и в третите държави, които са съответно регистрирани и разрешени. И така, тази тотална забрана, според нас е малко попресилена, би трябвало да се включат някои ограничения – Äh, Крамер от АОТ. Крамер. Това, което казаха е, колегите, които говориха преди мен, е, въжи и за моята политическа група АОДЕ. Става дума за определени изменения, които ще прецизират нещата, които ще е, ги направят по-логични и по-ясни. Естествено, че е, промените, които се налагат, е, са свързани с Лисабонския договор. Но същевременно ние е, не бива повече, отколкото е необходимо да политизираме това досие. Заедно с колегата Рихард Сейбър се съгласихме, че в никакъв случай не би трябвало да търсим политически различия между групите. Становището на колегата Дани Аргенсен е убедително. Има десетки хиляди хора, които загиват ежегодно поради съприкосновение с опасни химикали. Проучването е твърде общо бихме могли, естествено, нещата, е, да задълбочим нещата. Е, има, естествено, и твърде много хора, които е, умират ежегодно и техния брой е много, повече, е много по-голям и те умират просто защото нямат е, достъп до хранителни продукти, не, не заради съприкосновението с химикали. Но а, е, точно а, е, този вид аргументация имам предвид, когато говоря за това, че не бива да политизираме нещата. Това, че нещата трябва да са стриктно регламентирани, е, както по отношение на търговската мрежа, така и по отношение на производството в Европейския съюз и естествено и износа на химикалите. Трябва да се постараем да създадем еднакви условия за производители, за търговци. Не мисля, че си струва в момента да обсъждаме правния акт, това ще бюрократизира допълнително ненужно е, въпроса. Предложението на комисията в общи линии е добро. При всички положения трябва да се внесат определени изменения, за да адаптираме текста към реалността. Ана Росбах. Да, Yes, indeed I do. She asked me if... Да, наистина тя ме помоля да я представлява и да прочета нейното изявление. Тя благодари на докладчика и подкрепа измененията му. Не, вече у нези, които възстановяват първоначалните формулировки от регламент от 2008 година по член 5, а именно това, че държавите членки трябва да запазят правото си на решения, що се отнася до Роттердамската конвенция. Тя благодаря на Европейската комисия и под Карепе голяма част от преработения регламент с дефинициите и правила, които засилват участието на Европейската агенция по химикалите. Тя подкрепя дейността на Европейската комисия по решаването на проблема с изричното съгласие от изнасящите се страни, извинете, внасящите страни, но смята, че изключенията изискват допълнително обсъждане и последваща преработка. и тя изразява надежда, че разисквания в парламента ще запазят духа на Роттердамската конвенция и ще намалят бюрокрация. Това беше изявлението на докладчика в Сянка. Като цяло тя е много доволна. Благодаря ви. Сега аз ще се изкажа като докладчик Сянка от името на Зелените. Ние също благодарим на докладчика за предложението, което е много добро. Също бих искал вашите предложения да съдействат за засилването на регламента, а не да дават възможност за все повече и повече изключения. Ние не одобряваме предложението на комисията да се използва логиката, която беше използвана преди. Когато един износител казва, нещо, то тогава споровете могат да продължат до безкрай. Ние смятаме, че няма задоволителни критерии в предложението на комисията. Нека да не забравяме, че основната цел на това предложение е да се гарантира предварително обосновано съгласие. Предварително означава, че някой трябва да даде съгласие предварително. Обосновано означава, че трябва да има достатъчен административен капацитет, да се запознае с същността, с свойствата на химикалите, преди да даде съгласие. И съгласие означава, че има дадено съгласие, а не просто някакво предположение, че всичко е наред. Така че аз мисля, че нашия докладчик следва тази логика и това е добре. Мисля си, че простичката логика е постъпвай с другите така, както ти искаш те да постъпват с теб. И да се правят дерогации, за да се улесни търговията, е нещо прекомерно. Мисля се, че трябва да се ограничим до достатъчно ясната логика на предварително обоснованото съгласие, без ненужни изключения. Не виждам други желаящи да се изкажат. Може би комисията? Астрид Шумахер, моля. Thank you very much. Благодаря. Аз бих искала да благодаря на Дан Йоргенсен за това, че толкова бързо работеше по този доклад. Той подкрепи много от идеите на комисията в своя доклад. Не бих искала да ви отнемам много от времето, но бих искала да започна с най-противоречивия текст, мисля си, че първото, което трябва да отчитаме е, че ние смятаме, че регламентът надхвърля в много аспекти Роттердамската конвенция и това най-вече въжи до процедурата за предварително обосновано съгласие, което вече се отнася до 106 химикала, а не 43, които са обхванати от Роттердамската конвенция. Бих искала много ясно да заявя, че за нас това предложение по никакъв начин не цели да се наруши баланса, постигнат през 2008 година между интересите на европейските производители износители на химикали и интересите на опазването на глобалната околна среда от замърсяване с химикали. Пре ти всичко искам да кажа, че само 3 години се изпълнява този регламент и обикновено не се случва често да се преразглежда законодателство само 3 години след като е влязло в сила. Но поради Лисабонския договор и промените в класификацията, ние трябваше да го направим. Това, което се стремим да направим, е да разгледаме разпоредбите на член 14 и да помислим дали Балансът, постигнат през 2008 година, наистина работи по необходимия начин. И усилията на комисията или упълномощените национални органи може да установят, че ние с години не сме получавали отговор от страните вносители. Но, както каза господин Йоргенсен, казва, това може да се дължи и на липса на капацитет. Но ние също така използваме заседанията в рамките на Роттердамската конвенция, за да установим защо няма отговор. И ние установяваме, че често няма отговор, защото държавата не разбира защо трябва да отговори, особено ако това е не е химикал обхванат от Роттердамската конвенция, много често нямат мандата да го направят. И за развиващите се страни това означава, че основната тежест пада на плещите на европейския производител или износител, който трябва да осъществява контакти с третата страна, страна вносител. За това, за да се запази баланса, ние смятаме, че следва да се въведе ограничена възможност за износ, който да има само временен характер, докато не бъдат получени официални документи, удостоверяващи, че се извършва внос на такива химикали в продължение на 5 години. В такива случаи износителите биха могли в продължение на 12 месеца да извършват износ в очакване на отговора. Но разбира се, важно е да се получи допълнителни разяснения от третата страна, която трябва да даде отговор. Така че тук става дума за изключение от общото правило чрез въвеждане на този преходен период. Бих искала също така да спра на две други изменения. Мисля, че има недоразумение, когато става дума за външното представяне. Ние искаме да се заличи алинея първа от член 5. Просто защото този въпрос за външното представяне не се регламентира от договора за функциониране на Европейския съюз, договора за Европейския съюз, а нието се регламентира в вторичното законодателство. Правилата е ясно, че държавите членки сами се представят в рамките на своите правомощия. Така че това заличаване ще позволи да няма противоречия в законодателството. И накрая ние сме много загрешени от един чисто технически въпрос. Той не беше споменат от господин Йоргенсън – ние сме загрижени от предложеното изменение 4. Докладчикът може би неволно иска да ослабя позицията на развиващите се страни. Ние сме загрижени от това, че внасящите страни ще получават само едно уведомление от Европейския съюз – за всички смеси, съдържащи един и същ химикал. Това означава, че страната вносител няма да е наясно за голям брой смеси, които съдържат един и същ химикал. Ние смятаме, че това не е в интерес на развиващите се страни. в които много често няма надлежни регистри. Това бих искала да кажа на този етап. Благодаря на докладчика и на всички изказали се. Much, благодаря ви, госпожо Шумахер, за този отговор. И сега давам думата на докладчика. Още един въпрос, ако ми позволите, преди да направя заключителните коментари към комисията. По изменение 4, нека да ви кажа, че още разглеждам текста, вероятно сте права, вероятно ще уточним нещата и няма да има проблем по отношение на предварителното обосновано съгласие. Казвате, че вероятно съм прав, когато твърде, че някои страни не отговарят, защото не разполагат с необходимия капацитет. Значи, всъщност, направо казвате, че ако кажем да на вашето предложение, ще имаме ситуация, в която Европейския съюз ще има правото да изнася химикали към трети страни, химикали, които сме забранили и това ще става просто защото те нямат капацитет да казват не. Прав ли съм в своето тълкуване? Комисията. Всъщност, не можем да гадам защо някои страни отговарят, а други не. Ние се опитахме да намерим истината, защо това е така и това е основното основание, причина, която се дава. Не става въпрос дали тук ще говорим само за това кога ние изнасяме или страни, които изнасят към нас. Нивото на защита трябва да е едно и също. Когато става въпрос за регламента за ПОС, третата страна има право да решава. Това е пазар на химикали. Мисля, че трябва да оставим тази възможност да продължи да съществува. Комисията се опитва да укрепи е, системата за управление на химикалите по отношение на трети страни. Е, да се надяваме, че е, в рамките на Рио плюс 20 това ще стане в рамките на различните конвенции ще се постигне нещо подобно и ще се предаде по-голяма плътност на написаното, което е, се крие в Роттердамската конвенция. Дан Йоргенсен. Да, благодаря за, за тези пояснения. Нека да си припомня за какво става въпрос. Както един от колегите намекна, ние не казваме, че европейските износители трябва да се окажат по-лошо положение от другите износители. Не, Ние казваме, че те не могат да изнасят нещо, което е обект на ограничение или забрана в Европа, просто защото другите го правят. Могат да го правят, ако докажат, че е имало а, разрешение, а, лиценз или регистрация в а, държавата вносител. А, не може обаче да се прави нещо от европейските износители, просто защото други го правят. Основната цел на Роттердамската конвенция е да зачита човешкото здраве и околната среда и трябва да се придържаме към тази цел. Казвайки това, искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за подкрепата. По отношение на моя доклад подкрепа изказахте по отношение на Европейската агенция за химикалите, по техническите аспекти. Мисля, че ще трябва да седнем да поработим за намиране на текст по отношение на ПОС. Искам да кажа, че не се отказвам от своята позиция и тя е, че ние трябва да укрепим регламента с цел да се направи по-трудно получаването на дерогация, а не обратното. Председателя, благодаря на Дан Йоргенсен за положените усилия, за ангажираността по тази важна тема. 15 ноември, 12 часа на обяд е крайния срок за внасяне на изменения. И така, скъпи колеги, съвсем точни сме Радвам се, че можем да поздравим сред нас тук в е, Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните Кони Хедегар, член на комисията. Няколко седмици ни делят от е, следващата световна среща е, за климатичните промени. Е, предстоят ни важни решения във връзка с е, климатичните промени, във връзка с е, мерките, които могат да се предприемат по отношение на въздухоплаването. В тази връзка имаше и едно забележително решение от Вашингтон – Една институция в Вашингтон си позволи да отхвърли европейското законодателство, нещо, което аз е, така, в кавички нарекох забележително, това е забележително арогантно и невежо решение. Именно въздухоплаването е, е отрасълът, браншът, който създава най-много опасности във връзка с климатичните промени, от който е, проистичат най-големите емисии. Наистина, нашата комисия, е, госпожо Хедегор, е, ще ви подкрепи без никакви изключения и ще застане зад вас, както и зад решенията, които бяха взети преди време. Благодаря, Благодаря, господин председател. Благодаря за тази покана към мен за структуриран диалог. Председателя вече поясни, че аз ще говоря не само за Дърбанската конференция, но и за нашата работна програма. Ще имам коментари по отношение на авиацията, както поискахте. В работната програма има елементи, които получиха вашата подкрепа, много положителни е, коментари, полезни коментари. Казахте какви са вашите очаквания за програмата за следващата година. Комисията ще приеме следващия вторник. Председателя Барозо, още когато говори за състоянието на Съюза, ясно заяви, защо борбата срещу измененията в климата все още е важна. Това е един от основните ни приоритети. В тази реч на Барозо се каза, че ще има устойчиви работни места, ако поставим ударението върху иновациите, технологиите, включително зелените технологии, зеления характер на всички инвестиции и растежа трябва да вървят ръка за ръка. В изказването на председателя на парламента Бузък стана ясно, че преговорите по отношение на бюджета са изключително важни, за да постигнем целите в областта на околната среда. Тази година основните постижения на нашата политика в областта на измененията на климата са свързани с приемането на пътната карта до 2020 година за постигане на нисковъргородна економика. По отношение на пътната карта, вече сме обсъждали надълго на широко. Трябва да кажа, че ще следя с интерес вашите разисквания по отношение на доклада на Крис Девис и ще видим какъв ще е окончателният принос на парламента. Да се надяваме, че вие ще ни подкрепите. Идеята тук е да постигнем повече от това, което се крие в целите до 2020 година по отношение на енергийната ефективност, по отношение на многодишната финансова рамка. Комисията реши да засили средствата, които се предвиждат за борба с измененията в климата. Поне 20% от средствата в бюджета ще бъдат заделени за насърчаване на нашите цели в областта на климата. Комисията казва, че европейския бюджет трябва да отговаря на стратегията на Европейския съюз за 2020 година и най-вече целите за подготвяне на прехода към нисковъглеродна економика. Нашите предложения по отношение на структурните фондове, по отношение на ОСП и инфраструктурата отразяват тези приоритети. Нека да кажа, че по отношение на структурните фондове имаме почти отвояване на средствата за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. По отношение на ОСП имаме един зелен компонент сега. По отношение на инфраструктурата имаме значително предложение. Поставя се ударението върху обществения транспорт, вътрешните морски пътища. Казва се, че не трябва да подкрепяме само изграждането на магистрали, но трябва да разгледаме и много по-щателно обществения транспорт. Благодаря на Европейския парламент за информацията относно мерките, свързани с директивата за качеството на въздуха и методологията, свързани с изчисляването на приноса на тези горива, които са изкопаеми. Ще имаме сега конкретни стойности, включително и за шистовия газ и за петролните е, или нефтени шисти. Е, ние в момента работим по предложението, ще го представим на вашето внимание по отношение на директивата за качеството на горивата. В момента разглеждаме елемента свързан с косвената, косвеното въздействие върху земеползването върху земеползването от страна на, на биогоривата. Говоря твърде бързо, така ли? Добре, ще се опитам да говоря малко по-бавно. Нека да кажа, че по отношение на косвените изменения на земеползването работим по въпроса и се надяваме до края на тази година да ви представим едно предложение. Работим по темата. Съвсем накратко, нека да поговоря по отношение на актуалното състояние на нещата относно включването на авиацията в схемата за търговия с емисии. Както знаете, мнозинството от членовете на ИКАО миналата седмица приеха една необвързваща декларация, която призовава Европейския съюз и неговите държави членки да се въздържат от включването на авиокомпании, които не са от Европейския съюз в нашата схема за търговия с емисии. Това може да ви се струва странно, но няма нищо ново тук. По отношение на измененията в климата, и као не подкрепя вече утвърдени формулировки. Всъщност, говори се много повече за това какво не желаят да направят държавите членки. Нека да ви напомня, че аргументите на опонентите на нашата политика са познати. Те бяха обсъдени надълго и на широко, когато се прие между всички институции това на законодателство с голямо мнозинство. Опозицията, на която ставаме свидетели сега, се подкрепя основно от САЩ и от други страни. Ние станахме свидетели на тази опозиция още през 2005 година. Сега крайният срок приближава и опозицията се опитва да прокара своята линия още веднъж. Имаме неуморно лобиране, има мобилизация на колеги и министри по въпросите на авиацията в целия свят. Аргументите на опозицията обаче са слаби отношения на легалността. Мнението от октомври 2006 година на генералния адвокат е, ясно казва, че нашето законодателство не е против Чикагската конвенция, не отговаря на истината твърденията не, отговаря, не, не отговарят на истината твърденията, че има разминаване с поръбите на ИКАО и не се потвърждават и твърденията, че става въпрос за някакъв вид данък и се нарушава принципа на екстратериториалност. Нищо от това не е вярно. Съответно, нашата позиция е издържана. Имаме сега съпротива от страна на ИКАО. Само, че през 2004 година експертите на ИКАО стигнаха до подобни заключения като нашите. Сега за това не се говори, но още през 2004 година ИКАО каза, че ще е добре да има схема за търговия с емисии, която да е по-добра и трябва да се действа в регионален мащаб, ако искаме да има някаква полза. Много неща се забравиха от миналото, но трябва да сме наясно, че нашата позиция е издържана и не говорим за някакви празни идеи от страна на Европейския съюз, говорим за неща, които са част от нашето европейско законодателство и се радвам, че и в съвета по околна среда и в съвета по транспорт Порт ме поканиха за да кажа каква е нашата позиция и ме подкрепиха миналата седмица в ИКАО, държавите членки на Европейския съюз и ясно защитиха европейската линия по въпроса. Никой не се е отклонява от общата позиция. Европейския съюз е готов да работи за намирането на глобално решение – е, готов е да се ангажира в диалог с е, трети страни, но трябва да ви кажа ясно, че по време на миналата седмица и в предишни разговори не съм е, чула нещо, което да ме наведе на мисълта, че ще можем да стигнем до а, решение съвсем скоро. Европа обаче няма да пречи на намирането на глобално решение. Няколко думи относно основните приоритети за 2012 година. На първо място, на временно прилагане на пакета за измененията в климата и енергетиката, е, схемата за търговия с емисия на Европейския съюз започна през 2013 година, ще се отчете. Тук естествено ще има няколко важни действия по отношение на целите ни за, за околната среда, ще разгледаме емисиите от автомобили и лекотварни автомобили по отношение на емисиите от а, корабите, от морския транспорт. А, искаме да се действа в глобален мащаб. Ако няма постигане на международно споразумение до края на тази година, ние ще дадем ход на разговори за постигане на такова споразумение. Искам да кажа, че проведох разговори с различни заинтересовани страни. Въобще работата по това досие тече. Освен това, планираме да ревизираме, да променим така на наречения регламент ЕФКАС. Това ще доведе до още по-голямо намаляване на емисиите в този сектор. Следващата седмица планираме да разгледаме стратегията за адаптация на Европейския съюз за 2013 година. Сигурен съм, че колегите от Франция и Италия с оглед на събитията напоследък очаква с нетърпение да видят какво ще предложим. И накрая, но не на последно място, по значение се опитваме да постигнем задължително споразумение за запазването на затоплянето под 2 градуса, но това ще зависи и от онова, което ще постигнем в Дърбан и сега по Дърбан, конференцията за измененията в климата. Справедливо е да отбележим, че моята позиция общо взето съвпада с онова, което ви изразихте във вашата резолюция. Искам да благодаря на комисията за усилената работа, по подготвянето на това предложение за резолюция, което ще дебатираме следващия вторник в пленна зала, ако не греша. Дърбан ще бъде една важна възможност да се продължи напредъка възоснова на споразуменията от Копенхаген и Канкун от миналата година. Както знаем обаче, Дърбан няма да е края на пътя. Вярваме, че Дърбан може да придаде оперативен характер на решенията, които са прияти в Канкун и да намери решение на нерешените въпроси в Канкун. Един от основните въпроси тук е въпроса за правната форма. Целта на Европейския съюз е да имаме цялостно, амбициозно, задължително споразумение, което да включи всички страни и да запазим а, дигането на температурата под 2 градуса. Европейския съюз се придържа естествено към многостранната система, въведена от протокола от Киото. Европа ще остане ли сама обаче? Ако това е така, света няма да остане под тези 2 градуса. На Европейския съюз се падат 11% от глобалните емисии. Ако Швейцария и Норвегия, например, се присъединят към нас, остава ключови въпрос. Какво ще кажем за останалите 80% на емисиите. Кога тези държави, които ги излъчват, ще поемат а, своето а, бреме? Целта е да надхвърлим настоящото разделение Киото или не Киото. Трябва да гарантираме, че всички развити и развиващи се страни поемат своя ангажимент Европейския съюз е готов да участва в така наречения втори период а, а, по Киото, но само ако всички а, поемат а, своята тежест и в рамките на един цялостен пакет, като се отчитат всички елементи, свързани с така наречени LULUCF е, и така нататък. Искаме да има пътна карта, да има ясни срокове, за да се постигне едно цялостно стабилно споразумение, в което да участват всички основни емитенти – и да имаме нормативна рамка, която да се договори в Дърбан. Ние говорим с нашите партньори в момента, активно развиващи се и развити страни, за да видим какво може да се предприеме, за да се стигне до общо амбициозно решение. Преди да приключа, искам да кажа, че смятам, че през последните няколко месеца станахме свидетели на развитие по отношение на разбирането на европейската позиция. Много развиващи се страни разбират, че ако ние поемем второ обещание без да има допълнителни условия, първото нещо, което ще се случи е, че останалите а, големи економики няма да бъдат подложени на такъв натиск независимо дали говорим за развиващи се или развити страни. Така че трябва да напиваме точния пулс. Целта не е да има пътна карта, която да не е добра. Ето защо и сроковете са много важни, затова ги изпоменах. Това е един от основните въпроси, които ще се разглеждат в Дърбан и си мисля, че тук има подкрепа Например, така наречения прекоп показа, че много страни демонстрират разбиране за нашата позиция. Още нещо, свързано с дърване, свързано с придаването на оперативен характер и последващи действия спрямо мерките от Канкун. Тук се включва недостатъчния характер на намаляването на емисиите, както и повишаването на амбициозността по отношение на резултатите от Киото и накрая по отношение на финансирането. Много е важно ние като Европейски съюз, комисията и държавите членки да изпълним финансовите ангажименти, които поехме в Копенхаген. Това е свързано с много различни преговори. Там дадохме информация за това колко средства ще заделим за адаптиране, за смягчаване на въздействието, за горското стопанство, за, за всичко въобще. Така че трябва да знаем сега е ясно колко пари ще има за най-малко развитите страни, за по-развитите страни. Така че по отношение на финансирането това е изключително важно. В Дърбан ще трябва да обсъдим дългосрочното финансиране, как да стигнем до тези 100 милиарда американски е, долара за всяка година до 2020 година. Как ще получим тези средства от е, частни, обществени, е, иновативни източници? Добре, но дори да приемем тези е, средства сега, възоснова на е, настоящата ситуация, обаче трябва да отчетем и непредвиденото, което ще се случи е, между 2013 и 2020 година. Така че изключително важно а, да не разчитаме само на финансовите аспекти в Дърбан. Финансите трябва да са част от един цялостен пакет. Средствата трябва да се използват за конкретен напредък в конкретни страни и ето, затова те трябва да се разглежда като част от един цялостен пакет. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Добре е да видим, че сте ангажирана. Е, това е изключително важно е, за тази е, мега тема, ако мога така да определя. Благодаря ви за подкрепата и по отношение на въздушния трафик. Както казахте, аргументите не са нови. Лобирането винаги е едно и също. През последните години ставаме свидетели на това как в последната минута се правят опити да се спре законодателството, а пък нашите предложения не са толкова лоши, както става ясно. Киото 2. Да или не? Ще има дебат, така или иначе. Сега, колеги, имаме 11 депутата, които искат да се изкажат. Е, две минути за всички. Моля да се придържате към времето. Така всички ще имат а, възможност. Започваме с координаторите Рихард Зебер. Две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на а, Ходи Хедегор. Днес в Financial Time излезе един доклад, по-скоро една публикация във връзка с а, а, червени на карта на комисията, е, която е, очевидно е, съдържа неща според Financial Times, които не могат да бъдат приети в никакъв случай. Дали става дума за някаква по-особена карта, пътна карта и червена карта, по различно от тези 20 или 30, които до сега винаги са били разумни. И още нещо. Хубаво би било, естествено, да се приеме един общ пакет, който да обхване всички проблеми, които вие засегнахте. Не зная дали това ще стане в Дърбан. Приветствам във всеки случай комисията във връзка с е, целта за 20%. Е, това е наистина е, чудесна цел и би трябвало и на европейско равнище да се опитаме да я постигнем. Имаме в това отношение е, насоки, но е, моето становище е, че трябва да има задължителни цели, трябва да има е, задачи, които да бъдат задължителни за държавите членки, инак няма да можем да се справим. По отношение на финансирането, съм по-скоро реалист. Не бих казал нито песимист, нито оптимист. В продължение на месеци, та дори и години вече, е, проблемите на Европа стават все повече. Някои казват 10 години ще са необходими. Е, Също време, но във Франция се чуват и по-оптимистични прогнози. Смята се, че нещата ще се изместят към Азия, така че Европа най-сетне ще може да си отдъхне. Ораторът бе прекъснат от председателя. Благодаря ви, че говорите за въздухоплаването. Изцяло ви подкрепя. А също така въпроса за битумните или шистови пясъци. Знам, че Financial Times говореше само за въпрос, спомената от колегата Зебер, но също така се говореше за ситуацията в Канада в това отношение. Мисля си, че трябва да говорим за този въпрос, преди той да стане изключително актуален за държавите членки. Сега за биомасата. Ние не искаме да имаме проблеми с биомасата. Комисията обеща да изработи критерии и доброволни мерки до края на тази година. Повечето държави членки не са приели подобни мерки. Виждаме, че все повече и повече електроцентрали работят с биомаса. Ние не знаем доколко това е устойчиво. Кога можем да видим план за устойчиво управление на биомасата в Европа? Благодаря. Следващия оратор. Господин Кремер. Няколко думи във връзка с системата за търговия с емисии. Не, не става дума за някаква институция в Вашингтон. Става дума за официалния орган, който всъщност отговаря и за въздушния трафик и за въздухоплаването в САЩ. Така че органът съвсем не е случайен. Наистина, меко казано, сме изненадани от решението на Вашингтон. Дали не трябва държавите е, да се опълчат срещу е, една подобна позиция на е, американската компетентна институция. Мога да си представя, че има и предложения за еквивалентни мерки, представени от трети държави. Европейският съюз при всички положения ще претърпи е, щети, морални е, щети, ако Именно по отношение на проблемите с трети държави е, подценим сериозността на положението. Така че би трябвало да проследим развитието, не толкова така ожесточено, но с дипломатическо умение. Благодаря ви, благодаря ви за силната ви позиция за въздухоплаването. Искам да ви напомня също вашите ангажименти до 2013 година да подкрепите корабоплаването. Искам да отправя едно предупреждение, свързано с непряка промяна в земеползването и управлението на горите. Смятам, че управлението на горите трябва да бъде отделено от схемата за търговия с емисии. Когато говорим за дълбокото сундиране, за шестови газ и за други подобни проекти, дали смята, че може да имаме устойчива политика в областта на климата и да продължим по този път. Лично аз не смятам така. Казва се, че има 66% вероятност да се постигне не превишаване на праговата стоеност от 2 градуса. Какво ще направите да се намалят инвестициите в шистовия газ, тъй като те изискват дългосрочни инвестиции? Следващия оратор. Благодаря ви. Аз също бих искала да повторя положителните оценки на моите колеги по повод на вашата позиция за битумните пясъци и за въздухоплаването. имам два въпроса. Първо за протокола от Киото. Смятам, че ще бъде много зле, ако Европейския съюз не може да поеме ангажименти за периода след Киото и това трябва да стане преди конференцията в Дърван, тъй като това ще отправи много неправилно послание, ако Европейския съюз не успее да го направи. Освен това, що се отнася до това, което ви описахте като е едно компромисно решение, към което ще се стремите в Дърбан от гледна точка на ясна пътна карта, ясни графици и срокове. Кои са конкретните срокове в споразумението в Канкун, по които има постигнат напредък? При преследването на това компромисно решение дали дали не намалявате очакванията към Дърбан? Мисля си, че е важно Европейският съюз да настоява да има едно много амбициозно споразумение. Опасявам се, че може би се отправят едни обезкуражаващи послания. Когато Европейската комисия се беше срещнала с нашата парламентарна комисия, Единственото, което като че ли не чухме, беше няма смисъл да се ходи до Дърбан. Е, аз много се радвам, че вие казахте, е, че смятате да вземете твърда позиция. Благодаря. Ja, ich, äh... Karl Heinz Florenz. Като чета заключенията от последния съвет, се питам дали Наистина имаме отговор относно е, това, което ще се случи в Дърбен. Е, има така доста въпросителни. Отворени са въпросите, както и по отношение на е, целта 2 градуса, така и по отношение на е, всичко това, което споменахте в крайна сметка. 20% и е, редица материали. Е, които смятаме, че трябва да бъдат регламентирани по-стрикно. Спомням си за Копенхаген, там не се получи е, това, което очаквахме. Поведението беше доста арогантно. Е, е добре, как е, с е, делегациите бихме могли предварително да подготвим нещата? Има ли някаква правна основа, на която да се стъпи? Има ли някакви предложения, които да се обсъждат? Но само с така, натискане и упражняване на натиск няма да стане. Каква е практическата стратегия по отношение на водене на преговорите? Матия Скроте е следващият оратор. Да, благодаря на госпожа комисаря за всичко, което каза, за ангажимента. Естествено, че по отношение на въздушния трафик, на аз съм съгласен с подхода, който тя очерта. Важно е в 2013-2014 се споменава този проблем във връзка с автомобилите да се предвидят определени мерки във връзка с цикъла на живот на автомобилите и във връзка с емисиите, които те отделят. Така че да се предвидят екологични иновации, е, така както е записано в текста, но по един по-конкретен начин на основата на определени изследвания. По отношение на нашето законодателство за опазване на климата, ние в Европа сме много напред, но какво става с националните действия? Не трябва ли заедно с Европейската служба за външни действия да предприемем е, нещо тук на европейско равнище е, и от страна на Европа. Аз зная, че е, колегите там винаги твърдят, че те се борят, че те желаят е, и искат да ни помогнат, но може би бихме могли с тяхна помощ да тръгнем по пътя на климатичната дипломация още преди конференцията в Дърбан, така че да постигнем по-добър резултат. Благодаря. Андрея Цануни е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Поздравявам много сърдечно госпожа комисаря. Слушах я много внимателно. Разбирам, че усилията, които трябва да се положат и се полагат, са огромни. Още повече, че става дума за обръщане на, на, на цялата политика и стратегия на Европейския съюз на 360 градуса. Е, и то по отношение на всички видове транспорт, не само въздушния транспорт. За да можем да се похвалим с добри резултати и намаляване на вредните газове. Аз съм от Венеция 1800 мегавата е мощността на една голяма централа, която се подготвя в близост до Венеция. Тя скоро ще се работи и ще започне да отделя огромни количества CO2. Не може да се ОСВ ще струва 1 милиард евро, но не може на практика да се приложи. по отношение на оценката за въздействие върху околната среда. Е, има директива 85337, но градската управа в Венеция се опитва да заобиколи тази е, директива, защото плановете вече са разработени и са в много напреднал стадии. Грузини е една екологична катастрофа разходите, които се предвиждат за този проект, са огромни, а ние бихме могли да инвестираме в е, други, много по-екологосъобразни инициативи. Председателят прекъсва оратора. Въпросът е какво ще предприеме комисията. Добре дошли, госпожо комиса. Ние ви изправи, изпратихме от моята група писмо за втория период е, на ангажименти. И скоро ще получите второ писмо, подписано от повече хора. Ясно е, че нямаме какво да губим. Ние няма да променим поетите от нас ангажименти. Може обаче да се изгуби набраната инерция за втория период за задължение. може да се сключи едно необвързващо споразумение с развиващите се страни. Не разбирам нашата тактика. Защо не поемем ангажименти сега? Какво имаме да губим? Защо по този начин да не отслабим натиска срещу нас? И за да приключа, искам да кажа, че освен за въздухоплаването, ние говорихме за емисиите от морския транспорт. Имаме задължение, ако не се постигне напредък в рамките на Международната организация по корабоплаване, по морско плаване, до 2013 година да поемем нови ангажименти. Има в момента предложение за ново споразумение. Казва се, че това ще е първото споразумение, което ще е задължително за изпълнение за отрасъла в развитите и развиващи се страни. В нашата пътна карта говори, че трябва да бъдат намалени 40% емисиите от този сектор до 2050 година. Петър Лизе. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за ясната позиция. Енергийната ефективност е от ресора на комисаря Оттингер, но ние тук е, разискваме абсолютните економии, които се предлагат от комисията. Е, дали е, те ще доведат до енергийна производителност, по-висока енергийна производителност. Дали е, при 30% от при цел 30% е, намаляване на емисиите от СО2 е, ще постигнем и съживяване на економиката, което искаме да постигнем след настоящата рецесия. Може би трябва да намалим тези проценти от 30 на 20. И освен това, изтичането на а, въглерод, какво е решението на комисията? Надявам се, че има някаква, някакви планове за стоманодобива, за алуминиевата индустрия и на последно място въздухоплаването. Подкрепям колегите си, но още два аргумента. Емисиите които се отделят, е, са много големи, а също но таксите, които се налагат е, е, на авиокомпаниите, са много незначителни. Същевременно в е, Великобритания е, има доста по-високи такси за е, единица, да кажем, емисии от въглероден двуокис, докато в Германия те не са чак толкова високи. Не трябва ли да се обединим около една цена, около един размер, така че в Дърбън да бъдем единни и да търсим съюзници? Благодаря. Thank you, Chairman. I, uh... Съгласна съм с колегите, които призоваваха комисията и насърчаваха да бъде силна по въпроса за търговията с емисиите от въздухоплаването. Също искам да изразя моята подкрепа за включването на промяната в климата в европейския бюджет. Обаче не беше поставен въпроса за връзката между енергийната ефективност и горната граница при търговията с емисии. Знаем, че ако целта за енергийна ефективност бъде постигната, и всичките количествени показатели са постигнати, ние ще имаме прекалено много квоти за емисии в рамките на схемата, така цената може да се срине и да бъдат изгубени стимулите за по-екологосъобразни инвестиции. Затова питам, дали планирате да коригирате горната граница в схемата за търговия с емисии, в съответствие с политическата воля на комисията, така както беше изразена чрез директивата за енергийна ефективност, а също така в съответствие с осигуряването на економическата ефективност при намаляването на емисията до 2050 година. Дан Йоргенсен, моля. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, искам да ви попитам, кои са за вас критериите за успех в Дърбан? Видях, че сте доста конкретна. Разбира се, има опасност, ако не постигнем конкретни цели, това ще се разглежда като провал. Обаче много е важно, според нас, ОНЕ да продължи своята дейност – след Копенхаген многото хора казаха, че просто целият процес е загинал. След Канкун все пак имаше добри неща. А, ако в Дърбан не постигнем конкретни резултати, аз съм сигурен, че нези, които твърдят, че процесът е загинал, ще бъдат още повече. Сега по въпроса за Киото. Очаквате ли този въпрос да намери своето окончателно решение в Дърбан? Аз не съм абсолютно убеден, че изцяло ви разбрах. Вие имахте предвид, е, че пътната карта ще бъде нещо като заместител на втория период с ангажименти. Тоест, е, това ще означава, че тази пътна карта ще е задължителна за едни, но не задължителна за други и за развиващите се страни. Вие казахте, че те искат да поемат ангажименти. Дали това са дължения, които те ще трябва да изпълнят, когато достигнат върха на своите емисии или трябва да поемат ангажименти в областта на енергийната ефективност и Третия ми въпрос е чисто практически. Как виждате ролята на делегацията на Европейския парламент? Винаги много високо оценяваме вашата дейност. Вие винаги ни осведомявате за това какво се случва ние имаме вече по-голяма роля след Лисабонския договор и аз смятам, че е добре председателят на нашата парламентарна комисия да присъства заедно с вас на съответните заседания на комисията и на съвета. Председателят. Да, да, аз съм абсолютно съгласен. Много добра идея, ако е необходимо и заместник председателя. Я kommer аз да at tale Маргрете Алкен, аз ще говоря на датски, винаги когато говоря с тебе. Първо искам да изкажа пълна подкрепа за това, което правите във връзка с ИКАО. Много е добро това, което правите. Продължавайте все така. Подкрепяме ви по отношение на средствата. Поели сме ангажименти. Можем ли да очакваме, че ще дойдат допълнителни е, средства, е, не само от източниците, от които планираме? Освен това, как ще имаме на европейско ниво координация на средствата които постъпват от различните държави членки. Имате ли някакъв план, някаква стратегия в тази връзка? Благодаря. I myself uh, have again uh, a question that... И отново въпрос, който беше зададен за нашата стратегия и тактика във връзка с Киото 2. Разбирам, че ви искате да включите повече аспекти, повече мнения искате също така да изчакаме до 2013-2014, или може би 2015 като най-късен период. Но дали Европейския съюз има какво да предложи? Защото пакетът за енергетиката и климата е законодателство. Ние поехме ангажимент за 20% едностранно и нямаме какво да предложим. Ако трябва да чакаме до 2015 година и ако ние и ако вие се присъедините към нас, то тогава какво ще правим? В нашата резолюция ние се позовахме на вашето съобщение за 20% и повече и евентуално 30%, защото 20% изобщо не е предложение, защото ние вече сме го направили като предложение едностранно т.е. сега за Европейския съюз е важно да бъдат приобщени другите и те да се включат в това намаляване. Моля, отговорете на въпросите. Много ви благодаря. Благодаря ви за вашите въпроси и бележки. Извинете, ако не се спра подробно на всички тях, но аз, разбира се, ще отчета. Първо към господин Зебе за модела, който се използва от много години Министерството на енергетиката на САЩ, експертите използват и Eurelectrics, което е промишлено обединение, и използва този модел, така че няма нищо загадъчно около това и всичките предположения са абсолютно ясни в документите на комисията, така че моделът е прозрачен. Така че тук не става дума за нещо тайно, както някои хора понякога смятат за гъвкавостта за държавите членки, що се отнася до енергийната ефективност. Разбира се, трябва да има някаква гъвкавост, но също трябва да се погрижим за това, че след като имаме стандарти и законодателство, трябва да си помислим защо имаме срив на пазара, когато става дума за подобряване на топлоизолацията на сградите. И още нещо. Да, трябва, разбира се, да има гъвковост. Но в момента ние чрез предложенията на Комисията за многогодишната финансова рамка, толкова сме се средоточили върху помагане на държавите членки в енергийната ефективност, ние трябва също така да помислим как да извлечем дивиденти от енергийната ефективност – И това е най-економически ефективният инструмент. Енергийната ефективност за това ние, комисията, се стремим да дадем максимума, за да може да се реализира този потенциал за спестяване. За шестовите или битумните пясъци Линда, вие говорихте за биомасата, за колите, Законодателството ще се предложи следващата година за биомасата и критериите. До края на годината комисар Тингер ще излезе с предложение. Беше зададен въпроса за еквивалентни мерки с трети страни. Да, разбира се, ние искаме да имаме такива еквивалентни мерки. Нещата, които четете вестниците, не винаги са верни. Ние водим преговори с различни страни по еквивалентни мерки. Например, миналата седмица имахме делегация в Китай. Миналата седмица аз бях и в Русия. До края на месеца ще има експертно съвещание между руски и европейски експерти. И разбира се, част от обсъждането ще бъдат еквивалентните мерки. Да, разбира се, ние работим по това. И разбира се, що на заседанието на ИКАО и след това имаше страни, които се обърнаха в двустранен порядък към Европейския съюз по този въпрос. Вие зададохте въпроса дали Европа няма да пострада в Дърбан поради въздухоплаването. Аз смятам, че не. Във всички други сфери всички останали страни молят Европейския съюз да бъде по-амбициозен от другите, да върви напред. Мисля си, че много странно ще бъде, ако някой каже, ама защо не направихте нищо с въздухоплаването? Всички държави трябва да са благодарни на Европа, че ние започнахме да се занимаваме с този проблем. Ние от 1997 година се стремим да има глобално споразумение и сега ние предлагаме един начин за включване на сектора на въздухоплаването. Разбира се, ние искаме да не обременяваме енергийния и е, сектора на самолетостроенето в Европа, но ние също така искаме да постигнем нещо, което да не наврежда на европейските авиокомпании, но също така да не наврежда никого другиго. Тук е много важно да има съразмерност, защото понякога се създава впечатлението, че всички авиокомпании ще започнат да заобикалят Европа през Близки изток. Не знам как стоят нещата при вас, но аз знам как стоят нещата при мен и всички хора, които познавам. Никой, за да спести 2 евро, ако може да си позволи билет от Пекин до Франкфурт, никой, за да спести 2 евро, няма да пътува през Абудаби и да седи на летището 5 или 7 часа. Така че има много доводи, които изобщо не са убедителни. И мисля, че вие може да ни помогнете държавите членки правилно да ни разберат. 85% от всичките квоти първата година ще бъдат дадени безплатно. След това 82% от всички квоти. Понякога, когато чувате доводи дите от авиокомпаниите, те премълчават това, че те ще получават 85-82% безплатно. Така че не мисля, че това ще ни навреди в Дърбан. Също така по въздухоплаването. Господин Лиза попита, защо нямаме съюзници. Имаме съюзници. Над 30 страни вече го правят. Имаме добри съюзници. Миналата седмица беше много интересно. Канада и Австралия не се оплачиха срещу Европа. Разбира се, ние много работим. Има някои големи страни, обаче, които се противопоставят на нашата инициатива, но ние трябва да сме внимателни. Авиолиниите се борят срещу глобално споразумение – и за това все още няма глобално споразумение. Ние сега стремим да постигнем европейско споразумение, те се борят срещу него. Така че залогът тук е висок. Аз смятам, че Европа не трябва да се подава на натиск, на изнудване. Не можем да съгласим с това, че някои страни казват, ако не се откажете от вашето законодателство, ние тогава ще предприемем ответни наказателни мерки. Трябва да сме ясни. Аз не бях комисар тогава, но парламентът знаеше какво трябва да се направи, Европейската комисия знаеше какво трябва да се направи и 27-те държави членки знаех какво трябва да си направят. Така че трябва да се стремим да намерим добри решения. Имаше въпрос за това дали няма да ни навреди, ако не започне втори ангажим, втори период с ангажименти в Дърбан. Аз мисля си, че това ще бъде най-вече вредоносно за развиващите се страни. Аз смятам, някои казват, за Европа няма никаква разлика. Ние имаме нашите целеви показатели, те са включени в нашето законодателство. Ясно е какво ще правим до 2020 година. Обаче за света ще бъде много вредоносно ако ние ще кажем, да, да, ние поемаме ангажименти за втория период, никакви условия не поставяме, ще го направим. И трябва да ви напомня, че това вече се беше случило през пролета. Много страни си мислиха, само ако Европа е, се съгласи с, втория период за ангажименти, това ще гарантира успеха на Дърбан. Аз смятам, че това е голяма грешка. Защото това няма да намали емисиите въглероден диоксид дори с един единствен тон. И не знам как можем да речем една конференция по климата успех, ако няма перспектива за това някой да поеме по-амбициозни ангажименти, отколкото вече поетите. Ние, ние казваме да, ние искаме да има втори период с ангажименти. Ние искаме да продължим с това, което беше започнато с протокол от Киото, но важно е да хвърлим този мост към бъдещето. Но това е възможно само ако другите са готови в някакъв момент да последват нашия пример. Ние трябва обаче да знаем кога другите ще се присъединят към нас. И точно това е основният въпрос за Дърбан. Мисля, че по този начин отговориха на господин Флоренц, а който излезе. Ще бъде много кратка. А, той се върна. <laughs> Добре. Аз смятам, че заключенията на съвет са много ясни. Наистина, вие сте прав, че в една сферата не са много ясни, но този въпрос се обсъжда и надявам се, че ще има възможност да постигнем договорност Дърбан за използването на въздуха, на въздушното пространство. А, също така, а, също така, ние, разбира се, се занимаваме с въглеродната дипломация. С това се занимава и Европейската служба за външна дейност. Но, честно казано, Включването на Европейската служба за външна дейност е нещо много важно. Независимо от това, вече в момента се извършва много дейност. Ние сме в тясно взаимодействие с Европейската служба по външна дейност. Представителите на тази служба участват в много различни видове преговори. И Наистина тази служба вече работи, то много добре, включително и по въглеродната дипломация. Няма да се е, спирам върху конкретните случаи, тъй като времето ни е ограничено. Към господин Арсенис, аз вече споменах за втория период с ангажименти. Вие говорихте за ИМО, за индекса за корабите разработен от Международната организация по морски транспорт. Да, наистина този индекс е важен за ефективността на корабите, но нека да не се заблуждаваме. Ситуация ще се промени към по-добро състояние в сравнение с сегашното състояние, но недостатъчно. Затова имаме нужда от това Международната организация по морски транспорт да работи повече по мерки, основани върху пазарни принципи. Дали това ще бъде налог върху горивата, дали това ще бъде схема за търговия с емисии. Но ние ще се стремим да изготвим оценка на въздействието. Към Петър Лизе имаше въпрос относно изтичането на въглерод, изместването на емисии. Нека да кажа, че Генерална дирекция КОМ ще изготви предложение в тази връзка. Чакаме го преди края на тази година. Чакаме резултатите от разискванията в много държави и членки. Сато Хаси зададе въпрос относно връзката между схемата за търговия с емисии и инициативите за енергийна ефективност. Както сме формулирали в пътната карта до 2050 година, има връзка между онова, което ще заделим като квоти и каква е енергийната ефективност, която искаме да постигнем. Надявам се, че по време на датското председателство ще постигнем напредък. През пролетта ще имаме пътна карта не само за енергетика, енергетиката до 2050 година, но и по отношение на нисковъглеродната економика, така че ще разгледаме енергийната ефективност на нейната цялост. Дан попита за критериите за успех за Дърбан, бих казал, че те са три. На първо място изпълнението на онова, което постигнахме в Канкун. Много дълъг списък, но е важно да постигнем напредък там, да имаме придаване на оперативен характер на Зеления фонд и пътната карта. Попитахте дали пътната карта е вместо един втори период за ангажименти. Не, това не е така. Ще има втори период за поемане на ангажименти, само ако имаме пътна карта, според която всички основни емитенти ще поемат своите задължения. По отношение на конкретните примери, вие зададохте пример за новопоявяващите се економики. Това е нещо като правен паралелизъм. Нека да кажа какво имам предвид. Не, че всички трябва да поемат същия ангажимент, ангажимент като нас. Не може да искаме от новопоявяващите се економики да бъдат толкова амбициозни и да действат толкова рано, колкото ние в богатите развити страни. Но е ясно, че всеки един от нас в ангажимента, който поема, независимо дали той е голям или малък, до 2020 година трябва ангажимента поет да е с една и съща правна стойност. Ако Европа прави едно обещание, а Китай прави друго обещание, защото няма тези обещания най съща правна стойност. Защото за да останем под тези 2 градуса, трябва да спазим поетите ангажименти. Затова можем да разделяме е, света, но доколко можем да е, продължим е, по разделителните линии от 92 или 97 година? Това е въпрос, който трябва да се обсъди. Можем ли да продължаваме, освен това, по линията север-юг или изток-запад? Важно е да подчертаем, че не се отказваме от общите отговорности. Всеки от нас, каквото и да обещае, трябва да бъде с една и съща правна валидност. Това е онова, което ще се обсъди. И накрая по отношение на делегацията на Европейския парламент, каква е ролята? на парламента. Този въпрос винаги ще се появява. Не, че съм против председателя да присъства на тези срещи. 27 министри от 27 държави членки също ще поискат парламентарните комисии по околна среда да участват в Дърван. Това е реалността. Много трудно можем да разрешим проблема по отношение на, на формата. Така или иначе ще се опитаме да имаме максимално добро сътрудничество и ще се опитам да ви давам информация максимално често. И накрая по отношение на Маргрете Алкен, попитахте дали съм сигурна, че парите ще дойдат за да има бърз старт. Ние оказваме натиск върху държавите членки. Това не е лесно. Екофин в своите заключения е, казва, че трябва да се е, оказва натиск и натиска се оказва. Всъщност в последните седмици до Дърбан е, ще се опитаме да гарантираме вноските на държавите членки. И накрая аз съм се срещала с представители на страни по уязвимо положение, страни от Африка, страни близо до ам, ам, океана, далече от Европа, трябва да кажа, че те вече стават свидетели тези страни на това, че средствата идват, макар че процеса не тече гладко. Всички държави трябва да спазят обещанията относно парите, които ще заделят. Естествено, че на 100% не се спазват тези обещания, но ние ще се опитаме да окажем натиск върху правителствата. Председателя. Има други въпроси, които ще получат а, своя отговор. По-късно председателя говори без микрофон. Относно а, шистовия газ. Смятам ли, че шистовия газ ще ни помогне да отговорим на, на, на ангажиментите, които сме поели? И комисията трябва ли да а, участва по-активно в разработването на шистовия газ? А, на този етап отговора е не. Ние разглеждаме нашето законодателство в момента, е, ако възникне проблем по отношение на шистовия газ, е, ще реагираме както трябва, провеждаме експертно изслушване. Е, има експерти от различни генерални дирекции, не само от околна среда, които се занимават с шистовия газ. Много важно обаче държавите членки да не инвестират в неща, които ще създадат проблеми по-късно. Сега трябва да се определят жалоните за 2300 и 2004. Благодаря, госпожо комисар, казва председателя. Благодаря ви за това, че представихте обстойно вашата програма, всички проблеми свързани с измененията в климата. Ние ще ви подкрепяме. Много е важно да не се бавим, а да постигнем успех, макар и той да е постепенен. Ще се видим в Страсбург, ще се видим и една седмица преди Дърбан. Да се надяваме, че ще има успех в рамките на КОП-17. Благодаря. Срещата приключи. Координаторите ще се срещат сега веднага в 3H1. Благодаря. Довиждане.